frans il faut courir là maintenant. Добър ден, уважаеми колеги. Започваме днешното заседание. Дневен ред предстои доклада на госпожа Теохарос и Гамбюс, годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие. Давам веднага думата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 Госпожо председател, господин комисар, искаме гласът на Европейския парламент да бъде чут ясно в времена, когато многогодишното сътрудничество за добруването на планетата и човечеството, що се отнася до солидарността, до мира, до климатичните изменения, не могат да бъдат взети за даденост. Днес трябва да разгледаме годишния стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие. Всяка година обсъждаме тази тема. Говорим за форума на високо ниво. Тази тема е все по-на дневен ред, тъй като Европейската комисия разглежда доклада, който резюмира подпомагането, което се отпуска от Европейския съюз по програма 2030. Там има ясен елемент на координация с държавите членки. Говорим за а, управление на много нива, което включва и гражданското общество, и частния сектор за ефикасното изпълнение и постигане на целите за устойчиво развитие. Постоянен мониторинг, отчетност посредством инструментите са много важни. Те ни помагат да следим случващото се. Важни са, тъй като са част от стратегията на международната общност на различни нива. Това, което се опитва да направи нашия доклад е да ни даде възможност да разработим една стратегия за програмата до 2030 година, за да постигнем целите за устойчиво развитие, за да бъдат включени те във всеки един елемент на политиките и дейностите ни. Трябва да се вгледаме в образованието, специализацията, създаването на инфраструктура – всички тези политики за устойчиво развитие трябва да почиват на един сериозен анализ за това къде се намираме по отношение постигането на целите. Трябва да работим целенасочено, да имаме показатели, които дават възможност за постигане на економическо и социално сближаване. Трябва да можем да отчетем, постигаме ли такова устойчиво развитие или не. Нужен е задълбочен анализ също на неравенството и недостатъците на настоящите политики, за да видим къде са пробойните и къде са проблемите. Нужно е да знаем какви са плановете и пътните карти за постигането на програма 2030. Нужна е статистика, която а, върху която да почиват нашите планове за постигане на целите на програмата 2030, дори тази за 2019 година. Нужно е да има ясна отчетност всяка една година. Механизмите и инструментите са налични. Те обаче трябва да се докажат, за да има интеграция и да бъдат изпълнявани ясно от правителствата. Европейският съюз трябва да прави всичко възможно, за да насърчи третите страни да работят в тази посока също. Европейският съюз трябва да бъде в авангардната позиция, да бъде лидер в световен мащаб. Целите трябва да бъдат устойчиво развитие за добруването на всички, без дискриминация и без никой да бъде изоставен. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Гумбуш, заповядайте за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, в началото позволете ми да благодаря на госпожа Телхарос е, на всички докладчици в Сянка в е, двете комисии МВ и ДВ. Благодаря на всички за конструктивния дух. Всичко това ни позволи да постигнем цялостно споразумение по темата ЦУР, целите за устойчиво развитие. Вчера говорихме за измененията в климата. Една от целите, знаете, е свързана с климата и тя ще бъде разгледана тази година в рамките на срещата на високо ниво в ООН. Европейския съюз трябва да постигне реални резултати. Необходимо е да обясним ясно, освен това, какво сме постигнали до сега. Кой беше успеха, който ни позволи да работим в рамките на КОП-21 и да се стремим към нулев растеж на емисиите на въглероден двуокис, например. Комисар Каньете, който е от моята политическа партия ЕНП, е но не само той, всички ние трябва да работим и да обясним ясно какви са нашите цели. Възобновяемите горива, електричеството, енергийната бедност и много други. За първи път Обновихме схемата за търговия с емисии, разгледахме новите лимитни стойности за държавите, представихме нов пакет за чист въздух, променихме директивата за пластмасовите изделия, поставихме основите на европейската индустриална революция в 21 век. Естествено, нищо не може да се промени само за една вечер с штракване на пръсти. Измененията в климата няма да престанат само защото някой публикува снимка с протез, в който е участвал в Инстаграм. Трябва да се опитаме наистина да работим с всички сили и да да бъдем по-амбициозни. Би трябвало да можем да работим по устойчив начин, що се отнася до нашите общества, до околната среда. Наистина много е важно хем да сме амбициозни, хем да сме стъпили здраво на земята. Защото имаме нужда и от работни места, трябва да се справим с неравенството, с проблема на ниските заплати заплати. Онези, които работят, трябва да могат да се издържат, да живеят прилично. Целите за устойчиво развитие трябва да се използват, за да се преродим по някакъв начин, а не да създаваме нова бюрокрация. Целите за устойчиво развитие не трябва да бъдат изпускани от поглед в рамките на всички генерални дирекции на комисията. Необходимо е, освен това, да укрепим социалната пазарна економика в Европейския съюз, да създадем работни места и то в рамките на индустрия, която остава в Европа, а не я напуска. Трябва да трансформираме нашата економика, трябва да генерираме работни места, които са ориентирани към новото развитие. Нашия континент трябва да се справи с всички предизвикателства. Господин Тимерманс, имате думата. Благодаря. Уважаеми депутати, комисията приветства годишния доклад за стратегическото развитие по повод на целите за развитие. Ние окоръжаваме Европейския съюз да продължава работата по програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Е, докладът е навременен. Е, европейските избори предстоят и програмният период до 2024 година е на хоризонта. Европейския съюз трябва да постигне резултатите, заложени в програмата за действие през следващия мандат. Трябва да постигнем и да удовлетворим нашите обещания. Ние заложихме три сценарии да водим дискусията и как да прием, приложим целите за устойчиво развитие каква трябва да бъде ролята между Европейския съюз, разделението на задачите между Европейския съюз и държавите членки. Всичко се основава на компетенциите на комисиите, на комисията, ако искаме да осигурим едно устойчиво развитие и да постигнем целите до 2030 година. Въпросът е за е, индустриалната революция. Дали сме жертва или може да я ръководим. Започваме с оценка на ситуацията и оценка на реалността и фактите. Искам да бъда много ясен. Тези факти не бива да пораждат страх у нас, а да ни вдъхнуват и да действаме за, за бързи действия. Предизвикателството за действията пред Европа и пред други части на света е да намерим начин да увеличим нашето благоденствие и просперитет, без да раз, разрушаваме местообитанията и нашата планета, тъй като тя е една. За да се справим с, тази, с това предизвикателство, трябва да преминем от линейна към кръгова економика, трябва да екологизираме енергетиката си. За тази цел трябва да дадем възможността на всички наши политики да се влеят в целите за устойчиво развитие. И тук имам предвид финансите, данъчното облагане, образованието и бизнес моделите, както и търговията. Всеки преход трябва да е социално справедлив. Никой не бива да бъде забравен. Няма устойчивост, ако няма социална устойчивост. Всички наши действия трябва да уважат върховенството на закона и човешките права, както и демокрацията, как, так, както и включващите политики. Ние сме оптимистични, защото Европа е най-доброто място в света, за да поеме водещата роля по отношение на целите за устойчиво развитие. Ние имаме най-добре свързаният континент и най-добрите експерти и проекти. В бъдеще ние ще постигнем споразумение за това какво трябва да се направи на европейско равнище в следващия политически мандат. Ние предпочитаме първия сценарий, представен в документа на комисията, а именно една обща стратегия за, за общи действия. Това ще помогне на следващата комисия за един задълбочен поглед върху новата стратегия. Една стратегия, която бе поискана от съвета. Казах по-рано тази седмица пред съвета по общи въпроси, че целите за устойчиво развитие са чудесна рамка за организация на нашата работа, за това как да разпределим задачите и да сме сигурни, че ще направим правилните стъпки към устойчивото развитие на Европа общото, общия принос към платформата за устойчиво развитие, към бизнеса на Европа са олицетворение на отговора на комисията на очакванията на гражданите. И нека уточня едно. Това не е нито ляв, нито десен въпрос. Това е въпрос, който покрива всички политически спектри на парламента. Той сплотява всички политически партии. Това е единствения път напред. Благодаря. Благодаря сега от имената на политическите групи. Първият е господин Петърля за минута от името на НП. <clears throat> Толе минута Благодаря. Госпожо председател, тази минута ще говоря основно върху за здравето. Не може да има устойчиво развитие без да говорим най-вече за здравето. Са докладчиците, един от тях е лекар, говориха за това, че е нужен цялостен подход. Здравето не е просто част от здравеопазването като сектор. Не, това е едно измерение, което е част от стратегията ни за устойчиво развитие. Случващото се с здравето на хората ни тревожи. Всичко трябва да е част от една интегрална стратегия, където здравето е основният елемент. Ние не може да сме водещи в сферата на устойчивото развитие, като има повече диабет, рак и други заболявания. Статистиката за тях е позната на всички. Затова ми се иска да има повече амбиции в сферата на здравоопазване за всички. Благодаря, госпожа Шлайн, за две минути. Колеги, че е una Колеги, има голямо противоречие между тази зала, в която почти няма никой, и улиците по цяла Европа, където утре хиляди млади хора ще излязат, за да стъчкуват, за да протестират, за да привлекат нашето внимание за климата и срещу климатичните изменения, които заплашват нашето бъдеще и срещу неравенството, което продължава да има ужасяващо въздействие върху добруването в Европа. Те са разбрали, че битката за справедливостта е същата като тази в социалната сфера. И ние трябва да бъдем на висотата на искането от Анета Тумберг и младите хора. Това, което е нужно за да постигнем целите до 2030 година са три неща, които не виждам. Кораж, политическа воля и съответни ресурси. Нужна е нова зелена сделка за инвестиции, за да може този екологичен преход да стане факт. Той е задължителен за нашата економика. Не говорим само за да спасяване на а, планетата, а и да създадем работни места, които са от добро качество. Бяхме в Нью Йорк за одобряване на програмата за устойчивото развитие и от тогава постоянно изнесния доклад искаме най-накрая да се стигне до Европейска стратегия за изпълнение на целите за устойчиво развитие с един механизъм за координация между държавите членки с адекватни е, мерки за мониторинг, за постигане на целите. Със своя документ Европейската комисия е, изпусна възможността да направи стъпка напред и да ни поведе в тази посока. Те просто създадоха три сцена сценария, които като че ли са равни сценарии и нищо повече. Нямаме време. Трябва най-накрая да имаме ясна стратегия. Европейския съюз трябва да води в глобален план а, такава една програма. Трябва да бъдем последователни с външната и вътрешната си политика, като започнем от МФР, от бюджета, като говорим за економическия семестър. Имаме огромна отговорност. Тези младежи, които излизат по улиците и днес и тези месеци, не трябва да бъдат оставени сами. Мерси. Благодаря. От името на ЕКАРЕ. Следващия оратор е господин Хок. Дякую, пани Превичонца. Стратегия... Благодаря, госпожо председател. Изпълнението на ЦОР трябва да се основава на един основен принцип, а именно подобряването на живота на хората в нашите общества, сега и за бъдеще. Целта съответно не трябва да е да се е, увеличават максимално печалбите. Никой не трябва да бъде изоставен. Съответно е необходимо да има стабилни социални, економически, екологични политики. В същото време трябва да се гарантира е, печалбата все пак. Човечеството трябва да е в центъра на нашите усилия. Необходимо е да укрепим демокрацията, човешките права, да заложим на развитието на човешкия капитал, на предприемачеството, на екологията, на селското стопанство, на здравеопазването. Необходимо е да намалим безработицата, да създадем работни места. Всичко това са скачени съдове и съответно е необходимо това да бъде подплатено със съответните ценности. Arvoisa rova Госпожа Векапера. Kestävän kehityksen tavoitteista. Благодаря. Целите за устойчиво развитие бяха определени преди 4 години, но не беше много беше направено за тяхното постигане, но много още остава да бъде направено. Държавите членки трябва да постигнат целта от 0,7% за помощ за развитие, която все още не е постигната. 22% от гражданите ни живеят в бедност, неравенствата се увеличават. Трябва да разберем универсалната същност на целите за устойчиво развитие. Какво ни трябва? Трябва ни съгласуваност между политиките, трябва ни преход между климатичната неутралност и кръговата економика. Трябва да укрепим растежа и конкурентоспособността в Европа. Затова документът на размисъл от комисията – е широко приветстван, но ни трябва силно ръководство и силна амбиция. Размишленията по темата вече започнаха. Виждаме, че имаме чудесна възможност да заложим с целите за устойчиво развитие в европейския бюджет. Аз наистина се надявам, че на срещата на върха през май Европейския съюз ще покаже, че може да поеме водещата роля. Благодаря, господин Явор. Благодаря. Благодаря за този стратегически доклад по собствена инициатива. Много е важно да добавим това към срещата на върха и както като реакция на документа на комисията. Парламентът казва, че са нужни повече усилия и от комисията, и от държавите членки. Имаме нужда от цялостна стратегия на Европейския съюз до 2030 година, която да включва тези цели, цели във всичките ни политики и това да се прави на всички нива на управление. Не е достатъчно да се използват съществуващите политики и инструменти. Нужна е промяна на парадигмата, включване във всички политики, конкретни действия, крайни срокове, както и индикатори, които ясно да показват, че е включен този елемент навсякъде. Всички инфраструктурни решения, приходи, разходи трябва да отговарят на тези цели. Следващата МФР трябва да отразява това. За да се опазят тези принципи, Съюзът обаче трябва да положи доста усилия, тъй като пътят е дълъг. Минута и половина от имата на ГУЕ госпожа Хазекамп. Благодаря, госпожо председател. Нашето общество, нашата економика, нашето потребление и начина по който произвеждаме трябва да се променят, за да имаме една жива планета. Ясно е, че има глобално споразумение, въплатено в тези цели за устойчиво развитие на ООН, но трябва да преминем към дела. Няма план Б климатичната ни политика е толкова изпълнена с недостатъци, че много, даже хиляди млади хора излизат от класните стаи и, из... и отиват на улицата. И това би трябвало да ни засрами. Добре е да има план за нещо и такъв съществува, но ако земеделието риболова и много други отрасли продължат да се развиват по същия начин, няма да стигнем до никъде. Няма да има никаква устойчивост. Толстой е казал, че всички говорят за промяна в света, но никой не говори за промяна в самия себе си и е прав. За да постигнем тези ЦОР, трябва да произвеждаме по-малко местни и млечни продукти, а за да стигне до там, трябва да потребяваме по-малко такива продукти. Съответно, политиките на Европейския съюз трябва да се променят фундаментално и то сега. Затова мисля, че земеделските субсидии в ЕСА трябва да бъдат премахнати. Господин Стюгер, за една минута и половина от името на НС. Благодаря. Господин председател, когато говорим за устойчивост, не бива да забравяме екологията – Искам обаче да говоря за устойчивостта на обществото и на културата, защото те именно са поставени под натиск поради миграцията. И то миграцията главно от ислямските страни, които не споделят нашата култура. Те имат своята култура, която смятат за по-виша. А също така има натиск и отвътре. Имам предвид левите, крайно левите партии, които говорят за идентичност и култура. Трябва да из... разберем тези феномени, за да разберем нашите общества, но културата е именно ключът към разбирането. Целият организъм на обществото е заплашен. Затова културата и социалното развитие трябва да са устойчиви. Те са основата за просъществуването на западното общество. Устойчивостта е заложена в хуманитарната християно-юдейска традиция и нея трябва да запазим. Благодаря, господин Соник. Raport o wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju stanowi... Докладът е нашия принос към първия доклад в нашата история, свързан с мониторинг и анализ на напредъка по постигането на целите за устойчиво развитие с държавите членки, отвъд незадължителните национални прегледи. Може да постигнем целите си само ако имаме цялостна стратегия. Тези цели трябва да се вземат във външната ни, вътрешната ни политика по сценарий 1, представен от комисията в нейния документ от януари. За това е важно Европейската комисия да направи анализ на пропуските в политическите документи и да каже в кои елементи не постигаме целите си и да се създаде рамка за мониторинг на Съюза и на държавите членки. Благодаря. Мерси. И аз ви благодаря. Давам думата на госпожа Дели за две минути. Мерси Благодаря. Предстои поредния марш в Малта по темата изменения в климата. Младите хора, учениците се мобилизират. Не става дума само за тях, обаче не става дума само за бъдещето. Става дума за всички нас и за днешния ден. Доклад на ООН показва, че до 2030 година температурата, средната температура ще се увеличи с градуси и половина, ако света не предприеме драстични мерки. Ако има такова увеличение, морското равнище ще се увеличи с между 3 и 5 метра. Какво означава това за крайбрежните райони? За хората на острови като моя, които живеят близо до морето, за страни, които не са твърде високо над морското равнище. равнище. Сега говорим за индустрия 4.0 смятаме, че всичко е свързано с цифровизация и автоматизация. Аз не съм съгласна. Необходимо е усилията ни да са насочени към устойчиво развитие и екологични економики. Сега е момента за промяна на економическата парадигма. Да си устойчив във всичко, което правиш е, не вреди на економиката. Напротив, ще се създаде възможност за растеж. Това, което задушава економиките е традиционният модел да се правят нещата, където не се залага на устойчиво развитие. За да има промяна, трябва да има амбиция, за да има амбициозност, трябва да има желание да се справяш по-добре във всичко, което правиш. Необходимо е да гарантираме бъдещето на нашите деца, на нас самите, на нашите економики. Трансформацията трябва да започне в европейските държави, но трябва да продължи на общо европейско ниво. Трябва да се гарантират освен това висококачествените работни места, здравеопазването и е, сигурността на храните. Всъщност това е и същината на целите за устойчиво развитие, да се гарантира едно добро бъдеще във всички е, категории на всички нива. Време е да се действа, трябва да работим решително, за да превърнем нашите общества в общества годни за бъдещето. Господин Хер Брандай за една минута и половина. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за хубавите слова. Е, когато комисията говори тук, особено комисар Тимерманс, ние чуваме от него хубави слова. Въпросът е обаче, че тези слова не винаги преминават на практика. Сега, за целите за устойчиво развитие искам да се спра на целите 14 и 15. Живота под, под земята и живота на, на земята. Имаме стратегия за биоразнообразието. Тази стратегия е по-стара от целите за устойчиво развитие. Тази, тази стратегия е страшно важна. А, комисията назовава тази стратегия осигуровка за живот. А, това е капитала на природата. Това е много важна стратегия. Ние няма да може да постигнем целите за устойчиво развитие, ако не приложим и тази стратегия. Видяхме доклада на Европейската агенция по околна среда, че целите в тази област не са постигнати. И какво направиха държавите членки след този доклад? Нищо не направиха. В Европейския парламент ние трябва да се застъпим много ясно за прилагането на законодателството. Госпожо председател, искам да попитам комисията какво трябва да се направи и какво ще се направи, ако не бъдат постигнати целите за устойчиво развитие. Госпожа Хаутала, една минута. Благодаря. Доклада на комисията показва, че тези цели трябва да бъдат спешно включени във всички политики на Съюза. Имаме нужда от цялостна стратегия за устойчивост –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 конкретни цели с ясни срокове за изпълнение до 2030 година. Тези цели изискват също и нов начин на изготвяне на политики. Не секторни политики, а политики, които да бъдат изготвени заедно и хоризонтално. Всички институции трябва да насочат действията си към постигането на тези цели. В Европейския парламент също имаме нужда от силни механизми, които да включват всички отрасли – земеделие, промишленост, транспорт, заетост и всички останали. Европейският парламент с този доклад показва, че иска да постигне всичко това. Един нов начин на изготвяне на политики. Парламентът ще изпрати една, политика, една делегация на Върховния политически форум и е важно да присъстваме, тъй като Европейския съюз трябва да докладва за своя напредък. Трябва да се вгледаме в световните вериги за доставки. Благодаря на комисаря Тимерманс, че спомена, че бизнеса трябва да се държи отговорно. Госпожо Хаутела, малко прескочихте времето, но ще отговорите ли на въпрос? Въпрос от колегата Стурер. Заповядайте. Той ето там седи. Заповядайте, господине. Благодаря, господин госпожо председател. Ще попитам госпожа Хаутала какво лично прави тя, за да помогне на околната среда. Какво, от какво се отказва тя? Не говоря за субсидиране на кружки или някакви видове автомобили. Качвате ли се на кола с други хора всеки ден? Отказвате ли се от самолетите? Отказахте ли се от всички електрически апарати? Е, спряхте ли да ядете месо? Имате ли домашни любимци? Вие какво лично сте отказали е, за да постигнете тези цели? Отличен въпрос. Е, млади човече, ще кажа, че аз още 74-та година се основах един вегетариански ресторант и целия си живот съм била вегетарианка. <laughs> Давам думата на Санчес Калденте. Благодаря, госпожо председател. През септември ще се проведе първата среща на държавните и правителствени ръководители, посветена на оценката на целите за устойчиво развитие. Необходимо е да установим тези цели във всички наши стремежи и начинания Основното тук е как да се гарантира и как да се определи самата устойчивост. Какво да кажем за политиките по правата на жените, за устойчивостта в селското стопанство и в рибарството. Напредък до сега е недостатъчен по всички цели. И това ще продължи да е така, докато продължаваме да имаме табута. Милиони инвестираме в устойчиво развитие, но никога не говорим за най-важните неща. Когато говорим за изкореняване на глада, би трябвало да говорим за суверенитет по отношение на храните и за изкореняване на спекулацията с хране. Когато говорим за здравеопазване, и добруване би трябвало да поставим под въпрос приватизирането на болниците и патентите. Вместо да поставяме економическия растеж на пиедестал, нека да говорим за равновесие, за баланс, когато става дума за планета с крайни ресурси. Мисля, че думите са добри, но трябва да спрем с експлоатацията на ресурси. Господин Кели. Благодаря. Целите за устойчиво развитие са основани на социалната справедливост, демокрацията, устойчивостта и върховенството на закона. Дневният ред 2030 година е много важен за постигането на целите. Никой не бива да бъде забравен. Стълбът за устойчиво развитие трябва да бъде приложен. Честните и справедливи условия за нисковъглеродната економика са основен елемент в тази насока. Поръщам се към Комисията за амбициозна стратегия за прилагане на, устойчи... на целите за устойчиво развитие до 2030 година. Устойчиво трябва да бъде храно... хран... Хран... хранителното продоволствие и снабдяване. А също така устойчива трябва да бъде и помощта за развитие. Благодаря. Спонтанни изказвания. Трима са се записали. Госпожа Грапини е първа. Вие имате думата, вие. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, колеги. Анализът днес показва, че целите за устойчиво развитие трябва да бъдат основната цел на Европейския съюз. Нужен е задълбочен анализ на политиките ни – Имаме ли резултати или нямаме? Отговаряме ли на очакванията на хората? Трябва да видим какви са резултатите на политиките. И ако наистина финансовите условия, е, финансовите усилия и работата на парламентите е довела до намаляване на бедността, изкореняване на бедността, то това би било добре. Анализ означава да се направят и поправки на политиките, ако те не са правилните. Затова 2030 година не е много далеч. Трябва да се вземе предвид кои са отдалечените зони, пропорционалността и субсидиарността. Благодаря. Месье Мариас. Господин Мариас. Евхаристо, Гирия Проедре. Благодаря, госпожо председател. Приветствам е, доклада относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие. Важно е да се прави доклад всяка година, защото благодарение на подобен доклад ще можем да следим какъв е напредъка и освен това ще можем да се погрижим е, за това в крайна сметка целите да са изпълними. Тези цели се установяват на солидарност, демокрация, на защита на човешките права, устойчивото развитие. На последно място е източник на работни места. Не можем да имаме устойчиво развитие без работни места за хората. Двете трябва да вървят ръка за ръка. Това е развитието, на което искаме да станем свидетели. Трябва да използваме, освен това, ресурсите по възможно най-добрия начин, за да има развитие, което да е полезно за всички. Необходимо е да изкореним бедността, да гарантираме равенството и справедливостта. Това са благородни цели. Мисля, че те са добри както за нас, така и за развиващия се свят. Господин Капуто. Президенте. Госпожо председател, устойчивостта и прехода към една економика, която е неутрална, то се отнася до въглерода, е, са изключително важни, за да има растеж и конкурентоспособност в дългосрочен план за Съюза. Програмата 2030 година залага общи, амбициозни цели, които са взаимосвързани. Европейската комисия още обаче не е изготвила глобална стратегия за изпълнение на програмата до 2030 която да включва и вътрешни и външни сектори с крайни срокове до 30 година. Там трябва да се включат и целите като обща рамка. А, нужни са още усилия от страна на държавите членки и комисията. Нужна е обща стратегия, която да минава през всички политики и да залага цели на всички нива на управление Нужна е промяна на парадигмата, не са достатъчни настоящите инструменти, трябва да се проверява устойчивостта и мониторинга да бъде ефикасен. Следващата МФР е трябва да има повече фокус върху тези цели. Пътят не е лесен, но трябва да го изминем заради новите поколения. Благодаря. И аз ви благодаря. Това бяха спонтанните изказвания. Господин Тимерманс, имаше доста въпроси, които ви бяха зададени. Заповядайте да отговорите. Благодаря. Искам да реагирам на някои неща, които чух. Е, точно това, което каза господин Капото, да организираме е, тази промяна на парадигмата. Това е важно. Това усетих и когато тази седмица говорих с министрите на съвета на общ, по общи въпроси. Има промяна в парадигмата. Е, новия парламент с новата комисия ще имат възможност да рамкират дейностите за следващите пет години, използвайки целите за устойчиво развитие. Има нарастващ консенсус между държавите членки за това. Това беше първата ми забележка. На второ място, тези, които смятат, че няма промени в климата, има такива хора, тези, които искат да кажа, че ако искате да имате устойчиво разви... Е, общество, трябва а не трябва да имаме скотовътство. Това не е устойчиво, ако действаме бързо в посока благоденствие и просперитет – може да го направим без да използваме ресурсите на цялата планета, без да ги използваме до край. Има възможност. Въпросът е колкото по-дълго чакаме, толкова по-трудно ще ни бъде. Мисля, че единственият начин да накараме хората да прегърнат тази идея е да заложим най-напред на социалната стабилност. Трябва да убедим хората, че имат устойчиво бъдеще с достоен труд, достойна заетост, достойно социална подкрепа. Ако те знаят, че няма бъдеще да са принудени да живеят в пещери и да се хранят с трева, те ще прегърнат тази идея. На господин Гибранти искам да кажа – Вие говорихте за упоритостта на комисията. Чудесно. Ска Келер обаче каза нещо, че е, по-доброто законотворчество намалява стандартите. Според мен обаче по-доброто законотворчество ни дава възможност да отправим поглед в много аспекти. Ето, например, екологията. Ако нямахме публичната консултация, нямаше да можем да имаме директивата за защита на на, на природата. Така че всичко това ни помага да се движим напред. Ето, например, стратегията за пластмасата. И ние може да се движим със скоростта на, на светлината, също и по отношение на кръговата економика, както това е, прави господин Катайнен. Така че не става дума за намаляване и разводняване на стандартите. Това тази комисия не прави. И сега, културната устойчивост. Не е ли странно, иронично, че политически движения, които се опитват да намалят културните субсидии и да казват, че това е елитарно, са същите движения, които се застъпват за подкрепа към културата. Културата не е нещо ексклюзивно, нещо изключващо хората. Културата е инструмент за развиване на любопитството, какво сме, какво не сме. Без това любопитство, без критичното мислене няма да може да се придвижим напред. Тези, които искат да ни затворят в нашата собствена култура и да, да ни накарат да се страхуваме от чужди култури, ще, култури ще убият креативността. Това не е пътят напред. Сега докладчиците, госпожа Телохарос. Каристо, проедре. Благодаря, госпожо председател. От свое име искам да благодаря на комисар Тимерманс за инициативата и за онова, което даде като отговори на зададените въпроси. Искам да благодаря на господин Гамбуш и на останалите докладчици за положените усилия. Съгласна съм с господин Петерле. Той спомена здравеопазването. То наистина е от първостепенно значение. Няма как да имаме здравеопазване, ако нямаме образование, ако нямаме лекари. Това е основен лост към устойчивостта. Много хора казаха нещо подобно. И всъщност то се споменава и върху него пада акцента и в нашия доклад. Трябва да настояваме за тези COR без да отстъпваме, без да изпускаме от поглед основната дестинация пред себе си. Благодаря. Господин Гамбур, за заключителни думи. Благодаря. Господин заместник председател, отново искам да благодаря на всички, които се изказаха тази сутрин в дебата ще има гласуване по обяд по тази тема. Това ще ни помогне да дадем стимул на развитието на неутрални емисии. Европейския съюз е готов да води. Ние наистина имаме водеща роля по програмата 2030 година но това е като а, притчата за заека и костенурката. Трябва да се движим напред, да постигаме целите. За това и комисията, и комисари трябва да бъдат похвалени. Както посочи комисаря Тимерманс, ние ще отговаряме за МФР от 21 до 27 година. Следващият парламент ще се занимае с рамковата директива за водите, което е свързано с цел номер 6. Ролята на парламента и комисията обаче не е достатъчна. Нужно е сътрудничество на всички нива на управление. Компетентностите на европейско ниво са ограничени. Нужно е местните, националните нива да работят заедно. Нужно е сътрудничество също така с изготвянето на външни политики и партньорите ни по света. Всички гласове трябва да бъдат чути за да може всеки да сметне, че тази цел е лично негова. За да стане това, тези цели трябва да бъдат част от мирния проект или проекта за мир, а Европа е такъв проект. Това, което правим, господин заместник председател в Европа, прав сте, та не е свързано с левицата или десницата. Не, за да бъдем европейци, трябва да имаме водеща позиция и мисля, че всички сме обединени около това. Благодаря. Закривам дебата. Гласуването ще бъде след малко. И така, следващата точка. <laughs> Е, е Следващата точка е по доклада на господин Филнер. Прилагане на регламент относно общата схема за преференции. Веднага давам думата на господин Филнер за 4 минути като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Свободната търговия е един от най-добрите начини е, страните да излезат от бедността. Историята го е доказала. Нека да погледнем Холандия. През 17 век Холандия стана водеща в свободната търговия. Швеция също реализира много голям растеж, когато започна по пътя на свободната търговия през 70-те години на 19 век. Да погледнем и настоящето. Южна Корея и Китай нямаше да бъдат такива каквито са, ако не се бяха интегрирали в световната економика. Това е всъщност целта на общата система на преференции. ОСП, тя е перлата в короната на търговската ни политика. Тя се опитва да извади от бедността много държави, да им гарантира свободна търговия. Много държави го правят, но аз мисля, че ние в Европейския съюз трябва да се гордеем допълнително. Тази програма е изключително щедра и освен това предоставя истински освобождавания от мита за страните бенефициенти. Освен това, тя е най-щедра към най-бедните държави. Те е, имат е, безмитен, безквотен достъп е, за всички свои стоки до нашите пазари, с изключение на оръжията и мунициите. Мисля, че трябва да споменем и ОСП Плюс, нещо по средата. Тя дава допълнителни преференции на онези държави, които се пола се стараят малко повече, които се държат малко по-добре, които ратифицират и прилагат 27 международни конвенции, свързани с околната среда, трудовите права, управлението. Това е инструмент за допълнителен стимул за страните, за да може да се гарантира, че те наистина осъществяват растеж и се развиват по устойчив начин от полза за всички техни граждани. Естествено, трябва да се гарантира, че се спазва принципа на доброто управление. Програмата достигна своята среда и трябва да видим какво може и трябва да се подобри. Това е и целта на този доклад. На първо място, страните бенефициенти трябва да получават по-лесен достъп до стоки от други страни. Трябва да проверим съответно правата за достъп. Не трябва да осложняваме нещата, що се отнася до съществуващите правила за происход. На второ място трябва да наблюдаваме какво се случва на място. НПО, комисията, държавите членки, всички трябва да наблюдават положението. На трето място трябва да разгледаме услугите, за да може страните да диверсифицират своята економика. Е, има прецедент по отношение на освобождаването от изисквания във връзка с услугите за най-слабо развитите страни. Има много начини да се обсъди как можем да бъдем още по-ориентирани към доброто развитие. Има обаче хора, които са против. Например, има хора, които искат да наложат твърде много изисквания на страните. Ако сложите твърде много изисквания по отношение на труда, например, е, може да се наруши развитието. Тези страни не са Норвегия. Ако бяха като Норвегия, нямаше да се ползват от тази програма. Може да се стигне до там, че потиснатите стават още по-потиснати и още по-бедни. На второ място, много хора се страхуват от вноса от е, бедни страни и аз искам да кажа, че Съжалявам, че комисията наложи вносни мита за ориза от Камбоджа и от други страни от региона. Надявам се, че нещо подобно няма да се повтаря и че следващия парламент няма да слуша гласовете на тези, които заплашват търговията с цел по-добро развитие. Благодаря, господин Мимица. Има думата от името на комисията. Благодаря, уважаеми депутати. Нека най-напред благодаря на Европейския парламент и на докладчика Кристофер Фялнер, както и на всички докладчици в Сянка за вниманието, работата и времето, които инвестирахте в този доклад. Доклада за прилагането на общата схема за преференции. Това е добра инициатива и тя идва на време, когато оценяваме въздействието на регламента за общата схема от преференции и възможните подобрения, които могат да се направят в последващия регламент. Европейския съюз имаше такива схеми за преференция от 1971 година, като основната цел – е заложена в съответната клауза на СТО, а именно да се помага на уязвими и изостанали страни да намалят бедността и да се интегрират в световната економика. ОСП на Европейския съюз бяха трансформирани няколко пъти в рамките на десетилетията. Последната трансформация беше през 2012 година, като целите бяха три. Най-напред е, премахване на бедността, като се разширят вноса, вносовете от най-нуждаещите се страни. Това означаваше да се фокусират ОСП върху най-уязвимите економики. На второ място, под утвърждаване на доброто управление и, и увеличаване на привлекателността на ОСП Плюс и увеличаване на мониторинга върху ОСП Плюс, като се следи за спазване на международните конвенции, свързани с трудовите права и екологията. И на трето място по-добро, по-добро защита на економическите интереси на Европейския съюз. Беше преразгледан механизма за защита на индустрията. Аз се радвам, че Европейският парламент и комисията споделят оценката, че ОСП отговаря успешно постига своите цели. Уязвимите економики се развиват, има принос към намаляване на бедността. ОСП и ОСП Плюс също така допринасят положително за утвърждаването на човешките и трудовите права в страните бенефициари. Ние сме съгласни, че търговската политика, включително ОСП, трябва да са част на, от борбата на Европейския съюз за борба за утвър... борбата за утвърждаване на, върховната... на върховенството на закона и демокрацията. Страните, отделните страни не могат да се справят сами, затова ние се опитваме да съгласуваме всички наши външни политики. Например, ОСП Плюс и съответния диалог – се допълва от диалога за човешките права. Това ни дава повече възможност да настояваме за прогрес в уязвимите страни. Докладът за, докладът за ОСП казва, че виждаме прогрес във всички страни бенефициери, но има проблеми. Ние ще продължим да следим развитието в страните бенефициери. Искам да засегна един въпрос, който за нас е много важен, а именно прозрачността в търговските политики. При прилагането на регламента за ОСП ние направихме, положихме големи усилия, за да осигурим тран, тран, прозрачен и включващ процес. Ние включихме гражданското общество в страните бенефициари и ние сме винаги отворени за приноса на гражданското общество. Ние не винаги споделяме мнението на съответните страни за отделни мерки и действия, но, и, но това не означава, че ние не слушаме гражданското общество в тези страни. Нека бъда ясен. Комисията няма да се поколебае да поеме своята отговорност, що се от отнася до систематичното нарушаване на основните права. Нашите действия по отношение на Миянмар и Камбоджа доказват това. В този смисъл съгласен съм с вас, че преустановяването на ОСП трябва да е крайната мярка. Уважаеми дами и господа, трябва да започнем работа по новата схема за ОСП която да замени сегашната схема след 31 декември 2023 година. Вашия доклад и резолюцията съдържат няколко предложения, които ние ще разгледаме много внимателно. Следващата стъпка ще е да направим оценка на въздействието, което ще ни помогне в работата на новия регл... върху новия регламент по ОСП. Ние ще се ангажираме с публична консултация и естествено ще разчитаме на вашето сътрудничество. Благодаря ви. Е. Благодаря, господин комисар. Господин Брандо Бонифей от името на Комисията по външни работи. Благодаря, госпожо председател. Зачитането на правата на човека и демокрацията не са даденост. Трябва да се полагат усилия за постигането им. Европейски съюз е основния двигател за правата на човека. Нашите търговски политики трябва да гарантират тези права. Посредством тази схема плюс Европейски съюз дава на уязвимите страни възможност да изнасят в Европа без митнически сборове. Има и 27 конвенции за околната среда, за правата на човека, които трябва да бъдат спазвани, за да се осъществи този износ. Така може да се защити, защити демокрацията и правата на човека в страните бенефициари. Но, независимо от големите нарушения, обаче при някои държави ние не прекратихме преференциалното третиране. Необходимо е, според мен, да се засили процеса на консултации за да има по-ефективен мониторинг върху държавите бенефициери. Ясно да се каже кои са задължителните елементи от схемата, които ако се нарушат, ще доведат до отмененето на тази обща схема за преференции. Благодаря ви. Благодаря от името на политическите групи АНП господин Аксиела за минута. La política comercial de la Unión Europea търговската политика на Европейския съюз и ОСП представляват начин за консолидиране на устойчивото развитие и за гарантиране на човешките права в страните, които имат най-уязвими економики. Доклада на колегата Фиалнер показва, че системата ОСП създава големи ползи за тези страни. Те могат да изнасят в Европейския съюз. За съюза също има ползи. ОСП се грижи за повишаването на стандартите по отношение на човешките права, трудовите и екологичните права. Нека да не забравяме обаче, че в някои случаи увеличаването на износа води до неблагоприятни въздействия върху околната среда и социалната защита. Съответно, тези търговски преференции би следвало да вървят ръка за ръка с стрикното прилагане на трудовите конвенции. Реформите в рамките на ОСП трябва да увеличават социалните и екологичните стандарти. От името на социалистите Родригес Пинеро за намината и половина. Господин комисар, благодаря ви. Искам да благодаря и на докладчика за чудесната работа. Общата схема от преференция е чудесно, чудесен инструмент за поощряване на търговията с по-слабо развиващи се страни това е чудесен инструмент и за утвърждаване на добро управление и на високи стандарти по отношение на екологията, детския труд, корупцията и преодоляването на бедността. Има напредък, да предък, но виждаме и големи недостатъци и връщане назад в някои от страните. Ето защо трябва схемата да бъде реформирана. Радвам се, че вие приемате идеята на доклада. Мониторинга, наблюдаването и анализа на схемата са ключов момент тук. Прекратяването на схемата трябва да е последното средство, ако задълженията не се спазват от страните бенефициери. За прозрачността не може да по позволим да има напредък в, дадените, в дадени страни за сметка на нарушаване и занижаване на екологичните и трудовите стандарти. Мисля също така, че е много важно компаниите да бъдат поощрени да развиват устойчиво производство и да подобрят настоящата система. Виждам колегата от ЕКР, затова давам думата на колегата Шаки за минута и половина. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, нашата обща система, схема за преференции показва как искаме а, да доведем до положителни промени в трети страни посредством економическа мощ. Бенефициарите по тази схема последните 6 години са увеличили значително износа си към Европейския съюз, но този преференциален достъп не е нещо, което трябва да се смята за даденост. Има ясни условия за него, особено що се отнася до подобряване условията на демокрация, върховенство на закона и така нататък. Хумсен в Камбоджа е един от примерите. Нашата Нашия комисар по външните работи наложи съответните мерки. Всички комисари трябва да подходят така към Камбоджа, както се подходи на, вис... на ниво СВД. Не бива да чакаме за сходни процедури и за Мянмар. Убийствата, систематичното нарушение правата на човека, хвърлянето в затвора на журналисти не заслужават търговските преференции, е, които има Мянмар сега. Затова смятам, че е изключително важно да използваме по принципен начин а, тази схема и така да имаме по-голямо въздействие в световен план. Благодаря. От името на екаре госпожа Хаутала. Микро. Third time. Thank you, President. Благодаря, инструмента ОСП има отличен потенциал за да се гарантира, че търговията и устойчивото развитие вървят ръка за ръка. Но ефикасността на тази схема се поставя под въпрос. Тя не винаги подобрява социалните, екологичните условия и човешките права. Мисля, че не се оказва ефективно и премахването на схемата, е, премахването на някои преференции. Имаме примери с Миянмар и Камбоджа. Опциите трябва да бъдат увеличени. Вместо да се засяга цялата економика на съответната страна, ЕС трябва да Поставя акцента върху конкретни отрасли. Освен това, санкциите трябва да са целенасочени, за да се помогне на активистите за човешки права. Трябва да включваме в черен списък лицата и дружествата, които извършват нарушения, на последно место на човешките права. Искам да попитам обаче, предвидени ли са компенсации за жертвите на действията на европейски предприятия в контекста на ОСП+. Господин Шолт за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Фелнер, не става дума за свободна търговия, става дума за етична търговия. Мисля, че тук се рисува една прекалено положителна картина. Преди пет години се състоя реформата на ОСП. Въпреки критиката от моята политическа група и гражданското общество на всички страни, които бяха премахнати от списъка на ОСП, защото според Световната банка били достигнали среден доход. В момента имаме само 8 страни бенефициери. Така няма да подобрим е, света. Трябва да заменим критерия бедност с критерии спазване на човешките права трябва този критерий да е основен, така че моля действайте по отношение на Камбоджа и Миянмар. Съдействайте и процедурата за Филипините. Годината 2022 е крайния срок за действието на регламента ОСП в момента. След това трябва да започне да действа новата реформа. Une Грация, президенте. Госпожа Беген от името на СПД. Много е важно да се използва търговията, за да се подпомагат хората, които развиват своите страни. Но трябва, от друга страна, да защитаваме Европейския съюз и не би трябвало да стигаме до случаи като с азиатския ориз. Не може да ги използваме тях като някакви роби, които раз... ни правят а, услуга. Не, там трябва да се развива обществото. Нужни са социални клаузи. Не може да позволяваме многонационалните фирми в Европа да се изместват извън Европа, за да произвеждат там, където ще плащат на хората жълти стотинки. Затова смятам, че трябва да има мерки за опазване не само на земеделските и промишлени продукти, но и за спазването на социалните права и правата, свързани с околната среда. Трябва да направим така, че активирането на тези предпазни мерки трябва да става веднага. Например, Сури за 5 години ни бяха нужни в бъдеще, трябва да бъдем много по-бързи. Иначе европейците ще платят последствията. От името на НС госпожа Жаме за минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, вече 40 години даваме тарифни преференции на държави, които се развиват. След една конференция на ООН искаме да спомогнем за развитието и най-бедните да могат да влязат в световната търговия. 40 години по-късно нещата са ясни. Всички, всичко показва стагнация и дори стъпки назад. Всъщност тук искаме да си измием а, съвестта всички от тези, които едно време държахме роби по света. Погледнете Бангладеш. Сериозно, трябва да кажем как, какво се случи там. Ако си спомните колко хора умряха след един а, а, пожар в тази страна. Там има хиляди заводи в Бангладеш, в столицата. А, но това се случи само на едно място. Има хиляди другите, където не се спазва нищо. Тази система продължава. Държавите продължават да влагат средства там. Тази система е неефикасна, струва много за мъжете, за жените, за децата. Чисто економически тази система е абсурдна. И така приключихме с изказването от групите. Давам думата на граф Дартмут. Uh, Благодаря, госпожо председател. ОСП е една от три схеми, които ЕС предлага на развиващите се страни. Разумно е естествено тези страни да бъдат окоръжени в процеса на интеграция в световната търговия. Аз самия подписах един манифест, който защитава търговията, а не помощта. Ползите от търговията са много по-дългосрочни, отколкото тези от помощта. Но и тук има голямо но, Европейския съюз използва тези схеми, за да прокарва своя собствен политически дневен ред. И не го казвам само аз. Европейския съюз, комисаря по търговията, колеги евродепутати ясно казват това. Всъщност има голяма прозрачност. Тези хора даже се гордеят с този факт както го почета и госпожа Схаки по-рано в една много добра реч. Един пример. Шри-Ланка. Шри-Ланка никога не е била богата страна. Тя пострада много от цунамито през 2004 година. Независимо от това обаче, Европейския съюз малко след събитието е, изтегли тази схема от страната по изцяло политически причини. С една дума мога да определя подобно действие като мерзко. Нещо подобно не трябва да се случва никога. Господин Ланчини за една минута. Благодаря, госпожо председател. ОСП означава помощ за производството в уязвимите страни. Е, тази схема трябва да помогне на тези страни да достигне определени стандарти по отношение на екологията, на производството, на индустрията, особено важни са текстилните сектори. Но това означава, че трябва да има, както и има предпазна клауза, която не бива да нарушава целостта на нашите текстилни сектори или други сектори. Ето, например, вноса на ориз от Камбоджа може да наруши производството на ориз, отглеждането на ориз в Италия. Затова трябва да помислим за адекватно активиране на тези клаузи. В друг момент трябва да може определени страни да са премахнати от този списък, ако съответните условия са на лице. Трябва да може да наблюдаваме спазването на стандартите и то много отблизо. Господин Мариас единствения записал се в процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Общата схема от преференции или ОСП е насочена към това да се помогне на развиващите се страни. Естествено, обаче, мултинационалните компании изграбчиха тази възможност. Какво се случи? Изнесоха се работни места, без да има гаранции за безопасността на хората, за тяхното здраве. Става дума в крайна сметка за социален дъмпинг. Поради тази схема много стоки могат да се произвеждат ефтино и след това да бъдат внасяни в Европа. Това само по себе си представлява най-вече нелоялна конкуренция. Перверзното в случая че е, че е, твърдим, че помагаме на най-бедните. Всъщност, в крайна сметка, се увеличават печалбите на многонационалните компании, а нашите производители страдат. Благодаря. Господин Мимица, имате думата, тъй като приключихме с спонтанните изказвания. The... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари, направени по време на този дебат. Наистина, ние държим на това търговската политика да допринесе, заедно с другите политики на Съюза, към това спазването на основните ценности да бъде задължително този смисъл общата система за преференции е много важен инструмент. Той е направен за развиващите се страни. Искаме да помогнем на тези бенефициари да изнасят и по този начин допринесохме за това милиони да излязат от бедността. Допринесе тази схема и за защита на основните права и устойчивото развитие. Европейската комисия заедно с СВД ще продължи да извършва мониторинг и да работи активно с страните бенефициери. Ще започнем да разглеждаме и какви възможности могат да бъдат направени на, новия, на новата схема за преференции, като ще включим част от вашите искания, така щото тази схема да продължи да прави добро. Ще работим с Европейския парламент, тъй като тази политика е приоритетна за нас. Благодаря. Благодаря, господин Филнер, има думата. Uh, Благодаря, господин комисар. Благодаря на колегите за дебата. Виждам две основни тенденции. Има хора, които казват, че няма полза. Прочетете статистиката. Има хора, които твърдят, че има стагнация, че най-бедните страни не се развиват. Обърнете внимание на статистиката. Никога в човешката история не сме имали толкова бедни хора. Да, това е вярно. Но причината не е помощта. Причината е управлението и интеграцията в световната економика. А ОСП цели да подобри резултатите точно в тези области. На второ място, какво да правим с онези, които не са послушни? Някой казва, че не правим нищо. Всъщност Шри Ланка е пример за това, че губиш преференциите, ако не изпълняваш конкретни изисквания. По-настоящен подобен пример е Миянмар. Е, Някои казват, че ако страни бъдат извадени от е, схемата, вече няма никаква полза. Всъщност, е, ако има диалог и натиск, нещо се случва. Без диалог и натиск нищо няма да се случи. Аз твърдя, че ние подобрихме живота и добруването на много хора. Ако твърде бързо извадим някого от схемата, губим възможността за това да въздействаме положително. За това призовавам колегите. Нали е добре според вас да има наблюдение? Аз съм за наблюдение. Нека да наказваме онези, които а, не изпълняват конкретните изисквания, но и нека не изваждаме твърде бързо от а, схемата онези, които имат полза от нея. Благодаря. Благодаря. Приключи този дебат. Сега преминаваме към разисквания по случай нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правата държава, член 135. Започваме с положението с правата на човека в Хазастан. Госпожа Хаутала е един от авторите. Госпожо Халтова. заповядайте. Mettez votre micro, ça bien. <laughs> Excuse me, President. So, um, it's very important. Много е важно Европейския парламент да отправи поглед към положението с правата на човека в Казахстан, защото това е страна, която е подписала споразумение за разширено партньорство и сътрудничество с Европейския съюз. И това споразумение дава, задава параметрите за разширен политически диалог, в който трябва да се обсъждат основните права, пазарната економика, демокрацията и върховенството на закона. Ние знаем, че има много жертви на политически мотивирани обвинения, има много политически затворници, има мъчения в затворите и ние като Европейски съюз трябва да реагираме по повод на влушаването на ситуацията, а също така трябва да засегнем и случаите на синдикалисти Нурбек Кошабаев и Амин Алойзинов – те бяха през май освободени условно, но на тях им е забранено да се ангажират в синдикални дейности. Е. Трябва да приключвате. Да, благодаря. Свършихте господин Демес Макер за минута. Ja, we zijn tevreden dat <clears throat> het Europees Parlement de mensenrechten Радвам се много, че Европейският парламент се занимава с този въпрос. Нарушение правата на човека в Казахстан. 2015 година сключихме едно споразумение за засилено сътрудничество с тази страна и спазването на основните права и демократичните права са основен елемент от това споразумение. Но отново и отново, всеки път виждаме какво се случва в Казахстан. Има много хора, чието права бъдат потъпкани. Има сплашване, изтезания, превентивно задържане – Ограничават се свободата на много хора от режима на Назарбаев. Макс Букаев и други са обект на преследване. Посетихме от Афет Казахстан. Активистите нямаха възможност да говорят с нас, беше им забранено. толкова с общи разпоредбите там, че всеки може да бъде хвърлен в затвора. Съжалявам, че ви прекъсвам, но предстои а, гласуване, така че трябва да спазвате времето за изказване. Заповядайте. Благодаря. Основната поука от краха на предишния социалистически строй е влушаването, че след това има влушаване на човешките права, има нарушаване на върховенството на закона, дър... демокрацията и защ... защото в крайна сметка демокрация и върховенство на закона, човешки права, това са неща, които трябва да бъдат гарантирани навсякъде по света. А има влушаване на ситуацията в Казанстан през последните години. Последният израз на недоволство сред населението показват желанието на хората да се възстри от демокрацията в тяхното общество. Затова трябва да се обявим стриктно против политическо преследване в страната. Благодаря. Господин Клинс, благодаря. След разпада на Съветския съюз, Казахстан стана независима държава. Гражданите имаха надежда, че най-накрая тази страна ще стане демократична след много години тоталитаризъм. Една страна, в която ще има свобода на изразяването, ще има върховенство на закона и пазарна економика, ще има сигурност за всички граждани. За съжаление обаче тези надежди не се сбъднаха. Европейският съюз е най-големият търговски партньор има и споразумение за партньорство и сътрудничество, което бе подписано през 2015 година и това споразумение подчертава важността на спазването на върховенството на закона и на човешките права. За съжаление, повече от три години след подписването на споразумението виждаме, че нищо не се е подобрило. Напротив, има влушаване. Невинни хора биват мъчени, затваряне, няма свобода на медиите, политически опоненти биват преследвани. Затова се радвам, че депутатите от Европейския парламент се обединяват около идеята да предупредят правителството в Казахстан. Госпожа Гомеш. Изключително важно е да действаме срещу настоящото правителство на страната. Трябва да отбележим, че това е една теократична, тоталитарна система и трябва да предприемем нещо. Може също да кажем, че има доста активисти, които бяха хвърлени в затвора. Техните имена са изброени. Всички граждани се потискат от един режим, който не признава правата на човека и потъпква опозицията. В тази е, резолюция е, искаме да кажем, да споменем всички лица, е, които по някакъв начин са пострадали. Също е, всички, които водят движенията, които се борят срещу това правителство. То се нарича Демократичен избор за Казахстан – ние имаме споразумение за партньорство с тази страна. С тази страна обаче са нужни реформи. Не може да продължи е, да работим с този динозавър, който като че ли е, ще ръководи тази страна за винаги. Нужна е стабилност и реформи. И накрая, за една минута, господин Здруевски. Трва właśnie трилог. С тега теж повод. По-настоящем се провежда един тристранен разговор – и за това замествам Ружа Тун, която е съавтор на обсъжданата резолюция. Имаме 16 препоръки, няма как да ги представя всичките. Ще обърна внимание на най-важните. На първо място резолюцията призовава Казахстан да изпълни препоръките на специалния представител на ОНЕ, Освен това, Призоваваме правителството да спре произволните арести, да спре репресиите срещу активистите за човешки права. Освен това призоваваме да се променят промените в медийния закон, въведени тази година. И накрая един много важен елемент използването на член 174 от наказателния кодекс, когато става дума до по, за подбуждане към национално разединение. Тук има злоупотреби. Благодаря господин Здроевски. Добър ден на всички. И сега от името на социалистите и демократите Джули Уорд. Благодаря. През последните пет години аз се занимавах много усърдно с а, а, казахстанското гражданско общество. А, запознах се с ужасяващата ситуация по човешките права в страната. Има много е, случаи, които будят загриженост. Блосов Козамая беше осъден за три години, просто защото беше критичен към правителството. И Агдал Агдадаева, неговата жена, е, майка на четири деца, беше преследвана в, същия, в рамките на същия казус. Има и много други, които не могат да бъдат споменати, но техните случаи са също толкова явни и ужасяващи. Няма и няма и обви... ясни обвинения за Мали Канзалаев и Ержен Оразилинов. Няма ясно аргументация защо те са в затвора Алмат Азулалов и Кензеп биват осъдени до 7 години, просто защото са обвинени, че са участвали в терористични групировки. Господин Натан Жил. Благодаря, председателю. Този парламент има мандат и отговорност към гражданите и трябва да бъде фар за Казахстан и нашите съседи. Неизбрани бюрократи обаче решават тези дебати. Не може, разбира се, по някакъв начин да омалуважаваме случващото се в Казахстан, но е много по-спешно да говорим за Украина, където предстоят избори, където трябва да се спазват правата на човек, особено в държави, които имат споразумение за асоцииране. Те потенциално могат да станат и членове на Европейския съюз. Това е сериозно предизвикателство за демокрация, когато правителството оказва натиск върху независими канали, като канал 112. Ако искаме свободна преса, трябва да имаме и свободни избори, иначе това е невъзможно. Аз подадох едно искане за резолюция свободата на пресата, но бюрокрацията на НП го блокира, а мнози не бяха подписали моето искане. Надявам се следващия Страсбург да дойде тази резолюция в пленарната зала. Трябва да се изпрати послание на Украина и света за това, че е нужна свобода на пресата. Благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Фария. E, presidente colegas que país central conseguir um Казахстан е една огромна страна в Централна Азия. Тя е част от съвета за сигурност на ОНЕ, но не може да гарантира сигурността на своите а, граждани. Тази бивша република нарушава правата на синдикалисти, на хора ЛГБТИ, биват пребивани, изтезавани е, и подложени на унизителни, нечовешки е, изтезания. Режима на президентът е такъв. Той гони синдикалистите, преследва иммигрантите, е, ограничава Свободата на вероисповеданията ограничава някои от малцинствата и то постоянно и налага санкция. Европейския съюз трябва да окаже натиск върху казахските власти, за да може да спазвате международните си задължения, да спазват препоръките на Венецианската комисия и най-вече дадат възможност за вероисповедания. Благодаря, Фернандо Лопес Агилар. Комисарио Мимича, creo que es un... Благодаря. Господин председател, господин комисар Мимица, говорим за човешките права в Казахстан. Казахстан има привилегировано партньорство с Европейския съюз. Имаме споразумение за засилено партньорство и сътрудничество. Виждаме, че Казахстан отстъпи от много вече установени стандарти. Назарбаев е президент още от времената на Съветския съюз. Той преследва опозиционери и техните семейства. Буктан Хазаев получи специално внимание в Комитета по човешки права на ООН. Много други сериозни случаи наблюдаваме. Муктар Саев също е хвърлен в затвора и изтезаван. Мисля, че трябва да изпратим ясно послание за човешките права в тази страна. Подкрепям мене и ООН ни подкрепя. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, господин председател. Мисля, че ясно стана от нашия дебат, че има големи проблеми, сериозни проблеми с човешките права в Казахстан. Това е една от страните, които се конституираха след разпада на Съветския съюз, но за съжаление не се възцари демокрацията в тази страна. Много е трудно да се изгради гражданското общество в тази страна и да се укрепят човешките права. Има много економически интереси към страната от мултинационални компании, интереси, освен това и към природните ресурси в страната. За това режимът в страната беше подкрепен, а сега всички протестират. Това е, се случва, когато се защитават главно интересите на мултинационалните компании, без да се подкрепя демократичното развитие в дадена страна. Благодаря. Господин Касталдо има думата. Уважаеми господин председател, Казахстан не е една от най-големите страни е, в света само, а една от най-богатите като история и култура. Там има много етнични, етнически и е, религиозни малцинства. Днес обаче това многообразие, културно наследство са заплашени от едни анахронистични закони и репресия срещу онези, които мислят различно от правителството. Все повече активисти от е, общността ЛГБТИ, синдикалисти, биват хвърлени в затвора без каквато и да е причина. Помислете за 2016 година, когато хиляда човека бяха а, схвърлени в затвора без никакви причини. Помислете за 10 май 18 година, когато имаше една манифестация заради една делегация от Европейския съюз, бяха хвърлени в затвора. Помислете за Ердака Шим, който е хвърлен в психиатрия за това, че публикува различни текстове като се цитира един член от наказателния кодекс, който трябва да бъде преразгледан. Говорим за правова държава, но какво се оказва? Няма такова нещо. Свободата и основните права биват потъпвани. Благодаря ви много. Господин Шонкеле. Благодаря. В тази резолюция се говори за тревожното положение с демокрацията, човешките права и върховенството на закона в Казахстан. Използва се наказателния кодекс, за да се преследват журналисти, активисти на опозицията, синдикалисти. Много от тях получават дългосрочни присъди, лишаване от свобода, много от тях са изтезавани контролират се освен това социалните мрежи, използването им се ограничава. Много хора са хвърлени в затвора поради религиозните си убеждения. Религиозните убеждения се използват като претекст за произволни задържания. Аз призовавам за премахването на тези членове от наказателния кодекс, които се използват неправомерно и са твърде политически. Освен това, Казахстан трябва да преосмисли политическата си система. Юридическата си система по-скоро. Благодаря. Сега ще дам думата на комисар Мимица. Той ще представи позицията на комисията. Благодаря. Бих искал да благодаря за тази възможност да обсъждаме положението на човешките права в Казахстан. Както знаете, с Казахстан Европейския съюз има споразумение за разширено партньорство и сътрудничество. 25 държави членки са ратифицирали това споразумение, което дава възможност на Казахстан да задълбочи сътрудничеството си с нас. Пълната ратификация ще ни позволи да задълбочим сътрудничеството си по въпросите и на човешките права, като установим редовен диалог по този въпрос. Този диалог и подкомисията за човешките права и сигурност обсъди въпроса за независимостта на съдебната система в страната, обсъди въпроса за конституционния механизъм за, за надзор и контрол и нулевата толерантност към мъченията. По този повод Европейския съюз също така засегна въпроса за независимите медии, за свободата на изразяване и свободата за, на събиране. Остава важно за Казахстан да продължи да предприема стъпки за укрепването на гражданското общество, правата на синдикалистите, журналистите и адвокатите. Ние следим ситуацията с човешките права в Казахстан, включително и осъвременения закон за синдикатите. Призоваваме законите да бъдат в унисон с международните стандарти. Това се отнася и за закона за финансиране на неправителствените организации. Властите на Казахстан изказаха желание да си сътрудничат с европейските партньори за подобряване на ситуацията с човешките права. Имаме програма за Централна Азия за укрепване на човешките права и върховенството на закона. Тя ще започне през 2019 година. Благодаря. В края на този дебат получихме резолюции от Зелените, ЕКР, Обединената левица, АЛДЕ и социалистите и демократите и е НП. Приключваме дебата. Гласуването ще се състои след малко. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е Иран и по-специално случаят на защитниците на човешките права. Имаме 6 проекторезолюции. Ще започнем с е, първия от шестимата автори Бодил Валеро. Благодаря. Знае се, че политическия режим в Иран не зачита човешките права, свободата на е, събиране, на сдружаване, на вероисповедание и много други свободи. Всичко това може е, да доведе до е, сериозни проблеми. През 2018 година 273 е, хора са били осъдени на смърт. Да не говорим, че има е, ужасяващи случаи на жени, които са приковавани към стълбове, за да се почета, че трябва да се носи хиджаб. Според е, Amnesty International поне 1200 жени са били хвърлени в затвора заради това, че протестират за своята свобода. Всъщност протеста в тази страна води или до затвор, или до нещо по-лошо. Много жени се борят, за да могат да живеят свободно. Насрин Сотоде е осъдена на 38 години затвори на 148 удара с къмшек. Всъщност това е нещо изключително шокиращо. Благодаря. Госпожа Корнелия Ернст. Благодаря. Е, аз се запознах с някои от затворниците, освободени от затвора през 2012 и 2013 година. Тези хора обаче отново са в затвора. Те са осъдени на 83 години затвор и на стотици, е, на, бой, на, на стотици удари с камшик. Това е съдбата на хиляди хора, които се застъпват за човешките права, така че Сотоде трябва да бъде ос, освободена, но не само тя, всички тези, които са, са излезли на улицата, поради етнически, религиозни причини, поради това, че са блогъри и журналисти. Те трябва да бъдат освободени от затвора. Техните човешки права трябва да бъдат уважени. Тази ситуация ескалира, влошава се. В тази ситуация не бива да се премахва делегацията на Европейския парламент за Иран. Мисля, че това действие е срамно за Европейския парламент. Благодаря, госпожо Ернст. Госпожа Шаке. Благодаря. Ние в Европейския парламент дадохме наградата Сахаров на правозащитника юрист Насрин Сотоде – тя работи активно, за да защити обикновените иранци много често, прекалено често, когато правата на човека на тези хора не са зачетени. Тя бе адвокат на жените, които протестираха срещу задължителния хиджаб. Самата тя бе арестувана, хвърлена отново в затвора и бе дадена тази ужасяваща а, присъда от 38 години в затвор и 148 удръз към шик. Това е нечовешко отношение. Върховният представител Могирини трябва публично да се присъедини към нашия призив за незабавното освобождаване на Насрин Сотодех. Смятам, че постоянното настояване да бъде затворена устата на тази жена от страна на Иран, трябва да ни накара да се вслушаме още повече в това, което тя казва. Тя заслужава нашата безрезервна подкрепа. Благодаря. Следващ е господин Хан. Господин председател, борците за човешките права Синдикалистите се арестуват всеки ден. Защо? Защото протестират заради околната среда, заради нарушаването на човешките права. Иранското правителство турмози журналисти от местната агенция на BBC и много други. Тази седмица чухме, че известната адвокатка на Серин Сотоде е била осъдена на много години затвор за това, че защитава дисидентите и жените, които отказват да носят хиджаб. Такава дълга присъда изпраща ясното послание, че в Иран не се зачита свободата на словото. Има едно послание към иранските власти. Няма да спрем да призоваваме за освобождаването на е, Сотодея, на Загари Радклиф и на други, които са осъдени нечестно. Не може да потиснете активистите на гражданското общество, особено когато целият свят гледа. С всички сили ще продължим да подкрепяме онези иранци, които се борят за върховенство на закона, демокрация и свобода. Благодаря, Чарл Станък. Господин председател, ужасяващата ужасяващото положение с човешките права е ясно. Журналисти, които критикуват режима, са подложени на мъчение. Те са хвилени в затвора. Те не могат да протестират мирно. Всичко това нарушава и правата на събиране. Религиозните права са потискани, както се вижда от преследването на християните и други малцинства. През последните месеца виждаме влушаване на ситуацията. Християни биват арестувани, хвилени в, затвори, в затвора. Хора не могат да следват своите вероисповедания. Правата на жените също се ограничават. През 2018 година 39 жени бяха арестувани, защото протестираха против задължителния хиджаб. 273 са публичните екзекуции. Е, закона за наркотиците трябва да подобри процедурите и налагането на смъртното наказание. Много често обаче резултатът е именно противен. Е, тази страна върви по пътя на международна изолация. Много малко положителни промени се наблюдават в последно време. Господин Келам. Иран е една от най-ужасните страни по света, когато говорим за права и свободи на гражданите. Миналата година те бяха на второ място по брой екзекуции. 273 човека бяха екзекутирани. Може да добавим и много случаи, в които задържани лица се казва, че са извършили самоубийство. Но няма яснота. Десетки хиляди се изправиха срещу високите цени, неплатените заплати, корупцията, политическите репресии и правата на младсинствата. Те обвиняват режима за това, че пилее парите за оръжия и в същото време обикновените хора страдат все повече. Притесняваме се особено за насринцото Дех и нейния съпруг Реза Кондан, които бяха осъдени на... Той бе осъден на 6 години, защото е подкрепил тези, които не искат да носят хиджаб. Хвърлят се хиляди хора в затвора, които са синдикати и други. Например, един от случаите а, има лице, което вече 9 години е в затвора. Трябва да бъде освободени безусловни всички защитници на правата на човека, журналисти, активисти и други. Отново призоваваме иранските власти да променят поведението си. Не знам дали ще променят поведението си. Те знаят, че резима не може да оцелее, когато има свободна преса и свобода на словото. Затова настояваме нашия върховен представител ясно да каже, че зачитането правата на човека е задължителен компонент и условие за по-нататъчни развития. Благодаря ви, господин Келам, но трябва да ви прекъсна. И така, от името на НП, господин Кристиан Дан Преда, заповядайте. Благодаря председателю. Осъждането на лауреатката на наградата Сахаров на Срин Сотодех доведе до револт в, или бунт в общественото мнение. Тази присъда всъщност показва, че иранското правителство държи да потиска всички активисти на правата на човека. Има една група, която направи, а, от, една група от нас, всъщност направи едно изслушване в комисията ДРУА, където говорихме за 8-те човека, които опазват, се борят за опазване на околната среда в Иран. Многократно съм казвал тук, че зачитането на правата на човека трябва да бъде в центъра на нашите отношения с Иран и силно се надявам, че комисар Мимица ще предаде всичко това на върховния представител. Поискахме също под комисията Друа да замине максимално бързо в Иран на мисия и се надявам това да стане факт скоро. Благодаря. 247 място е свободно. Господин Флекенштайн не е дошъл. Там седи той. Давам думата сега на господин Бас Белдер. За екаре. Благодаря, господин председател. 40 години вече съществува Ислямска република Иран – и тя ни изправя пред много абсурдни въпроси. Например, къде е заплахата за сигурността за Иран, виждана в лицето на хора, които четат Библията, Божието Слово. Въпреки това в Иран един свещеник и неговата съпруга бяха обвинени без доказателства и бяха осъдени на 10 години е затвор. Християните са преследвани и тяхното положение се вълшава. Ние би трябвало да осъдим този факт. Аз живея в град Апелдоран в Холандия и ние имаме църква, в която всички могат да се събират без да им се пречи. След 40 години хората вече не вярват и не се възхищават от иранските мола. Ние би трябвало да подкрепим този народ и неговите достойни представители. Искам да спомена на Сарин Сотоде. Благодаря. Господин Яромир Щетина. Панове, свеволне ти. Благодаря. Дами и господа, арести, мъчения, съдебни процеси. Това е тази страна, страната Аран. Има екзекуции в тази страна. Има екзекуции, например, 2017 година на 200 човека бяха екзекутирани, 2018 над 100 човека. Екзекутирани са младежи и деца и то как? Чрез обесване на публични места. Насрин Сатуде, защитник на човешките права, бе осъдена на 148 към шика и 38 години затвор. Ние познаваме нейното име, защото тя спечели наградата Сахаров, но аз искам да, да напомня и, на, и за онези, които, чието имена не знаем. Режимът на, в Техеран е престъпен режим. Благодаря, господин Щетина. А сега господин Вистенсен. Иран е, е терористична държава. Вместо да насърчаваме е, тероризма тук в Европа, е, ние би трябвало да защитим своето население. Е, трябва да защитим и онова население в Иран, което работи за подобряване на положението на народа на Иран, независимо в кой отрасъл. Населението, което се бори срещу режима. В Иран има сериозно нарушаване на човешките права Време е обаче ние в Европейския съюз да видим какво означава нашата политика на ценности и как се отразява тя на нашето отношение и третиране на тази страна. Комисията в твърде висока степен залага на преговорите за ядреното споразумение с Иран. Ние би трябвало да окажем натиск е, в Иран и тук в Европа, тъй като Иран трябва да бъде наказана за нарушенията на човешките права. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Поспишил е първи. Благодаря, председателю. Слушах внимателно дебата. Радвам се, че има такъв дебат. Преди няколко месеца, когато говорихме с госпожа Могерини за ядрената програма в Иран, останах с впечатление, че тя се опитва да остави на страна всички тези зверства, които извършва Иран. Нека да кажем нещата такива каквито са. Това е тоталитарен режим, който не спазва правата на човека и е хубаво, че тук има представител на комисията. Надявам се да предадете това, което казваме на госпожа Могерини. Тоест, ние ясно казваме, че економическите ни интереси не могат да стоят пред човешки е, интересите за защита правата на човека. Аз работих по тази е, резолюция, особено за потискането на младсинствата. Хубаво е, че изпращаме ясен сигнал, че заради ядрената сделка с Иран ние няма да приемем и да се съгласим с всички зверства, които извършва този режим. Благодаря. Ана Гомеш е следваща. Колкото аз защитавам ОСП системата, толкова повече защитавам и факта, че човешките права трябва да са приоритет в диалога на Европейския съюз с тези страни като Иран. И тук имам предвид е, всички тези жени, които демонстрират против задължителния хиджаб. Миналия февруари, миналата година, в Иран бяха убити Кавор Саед Амами, правозащитник и еколог. Това беше ужасяващо. А Насрин Сотуде, лауреат на наградата Сахаров, осъден на затвор, както и много други. Не може да толерираме тази ситуация. Случаят с Сатуде е плесница в лицето на иранската цивилизация. Трябва да накараме госпожа Могерини да извиси глас в защита на тези хора. Господин Демесмекер, кой си спомня Насрин Сотодия? През 2012 тя а, получи наградата Сахаров, но тя не можа да я получи лично, защото не беше пусната от страната си Иран и е сега един огромен затвор. на а, сега е осъден на 33 години затвор и на 148 удара с камши, само защото е отстоявала правата на жените срещу задължението да носят всички хиджапа. Това се случва все повече има засилване на репресиите в Техеран. Защо Иран се изолира все повече? Те считат, че могат да затварят съвсем безнаказано своите опоненти. И ако не сме твърди, нищо няма да се промени. Благодаря, господин Демес Мекер. Господин Касталдо има думата. Благодаря. Назрин Сотоде е осъдена на 138 удари на камшики затвор. Тя е жена, която е пример за защитник на правата на жените. Тя бе осъдена заради своята дейност първо беше арестувана, после е хвърлена в затвор. Не можем да бъдем безразлични към това. Преследват се журналисти, е, адвокати, защитници на човешките права. Те отиват в затвор само защото казват нещо пред, за правителството. Ние трябва да настояваме на Срин да бъде освободена. Има много какво да се работи на политическо ниво включително и за ядреното споразумение. Е, тази страна извършва огромни нарушения на човешки права и не следва да се въздържаме от изказването на нашето мнение, че подобни нарушения не могат да бъдат прияти. Господин Здруевски има думата. Благодаря ви. Аз не следя толкова Иран, но следя политиката за сигурност и именно за това участвам и в дебата днес. За мен е важна и ролята на Пакистан. Но това, което е тъжно е, че ние сме говорили за Пакистан, за Иран и при предходни дебати. Говорили сме за проблемите със сигурността, за миграцията. Ето днес обсъждаме погазването на правата на човека и различните е, законови актове и други актове в Иран срещу правозащитниците. Ние говорим за драмата на тези хора. Искаме една по-ефикасна политика. Трябва да бъдем по-решими, по-постоянни да изпращаме документи на правителствата и да подчертаваме колко е важна тази тема. Повече упорство, повече настойчивост. Благодаря ви. Колегата Уорд. Ситуацията със свободата на печата в Иран е много безпокоителна. Особено ме безпокои съдбата на журналистите от персийската секция на BBC, които са подложени на преследване от 2019 година, когато започна излъчването от сателитна, на сателитна телевизия. Но преследването сега е още по-интензивно срещу журналистите и техните семейства. То е насочено най-вече срещу жените и техните семейства. Репутацията на Иран що се отнася до закрилата на жените, е особено лоша. След като беше наскоро осъдена на повече от 33 години затвор и 148 къмшечни удара, правозащитната юристка Насрина Сатудеха. Има сплашване, има преследване, има арести има нарушаване на трудовите права и прочие. Това изисква все по-строга реакция. Благодаря. Хосе Игнасио Фария има думата. Благодаря, господин председател. Безброй са примерите, в които констатираме пренебрегване на демокрацията, на човешките права и е, всички насилия, извършени от е, режима на етоласите. Безспорно, Иран е най-потисническата страна в Близкия изток. Там е, се извършват и се изпълняват и смъртни присъди кървави престъпления, избиват се хиляди, включително жени, провеждат се мъчения на активистите, които настояват за права. Режимът в е, Иран е опетнен. Те се държат е, като зверове. И иранския народ вече иска да каже стига толкова. Благодаря. Джуди Както чухме и тази сутрин, иранския режим трябва да бъде заклеймен, но нека също да подчертая, че те винаги са преследвали и персийските журналисти на BBC. Дори и техните семейства в Иран, когато те са базирани в Лондон, също биват преследвани. Много от тях имат двойно гражданство, те са британски иранци. Над стотина бяха подложени и на несправедливо замразяване на правото им за вход в страната. Има най-различни форми на турмоз. Искам обаче да обърна специално внимание на една кампания срещу смела британска журналистка от BBC, която е свързана и с сексуални клевети. Аз не мога да търпя такива атаки срещу британските журналисти. За това е хубаво, че тази резолюция я разглеждаме днес, когато се разглеждат същите въпроси в Женева, в съвета по правата на човека към ООН. Благодаря колегата Полчък. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да заклеймя иранския режим, както го направиха и колегите. Това е, е режим на терора, който праща хората в е, затвора, който ги изтезава, който преследва хората. На практика човешките права не се спазват в Иран. А ние отново говорим за тези проблеми а трябва да защитим онези, които се борят за промяна на режима в Иран. Господин комисар, можете ли да информирате госпожа Могерини, че мнението на Европейския парламент е различно от нейното за Ирана? Ние сме против този режим на терора. Не можем да изпадаме в самодоволство. Променете е мнението на комисията, тъй като нашето мнение е по-различно. Комисарят Мимица има думата. В заключение на дебата. Уважаеми депутати, само преди няколко месеца, в началото на декември 2018 Международната общност отбеляза 70-та годишнина от приемането на Универсалната декларация за човешки права. По този повод Федерика Могерини, върховния представител, излезе с декларация от името на Европейския съюз. Там се подчерта, че подкрепата за правозащитниците, включително жените активисти е в основата на политиката за защита на човешките права на Европейския съюз и нейно основен приоритет. Няколко дни по-късно подчертахме нашия Европейския парламент подчерта своя ангажимент към тази тема по време на дебата в защита на Насрин Суходе, която бе е, осъдена заради дейността си за признаване на универсално признати вече права. Възмущението от нейната присъда бе изразено незабавно. Ние имаме ангажимент да подкрепяме правозащитниците и активистите за човешки права. Правили сме го и го правим не само с декларацията и е, честването на приемането на Международната декларация. Работим с е, много страни. Един от аспектите на нашите задължения е да предоставяме подкрепа за активистите на човешки права и да помагаме те да не бъдат преследвани и тормозени. По отношение на Иран, ние следим много отблизо положението на госпожа Сотоде и други активисти, защитници, примерно осъмте защитници на околната среда, които бяха затворени и им са повдигнати много сериозни обвинения. Правозащитници, е, адвокати, защитаващи човешки права също са подложени на преследване. Ние се опитваме да предоставим и правно представителство на непълнолетни, които са хвърлени в затвори и биват заплашвани с смъртна присъда. Много често обаче е, нашата работа е, среща на среща е, Всъщност работата на активистите се е, свързва и с е, турмоз, преследване и хвърляне в е, затвора, с отнемане на гражданските и политически права. Иран ратифицира декларацията за спазване на тези права от през 79-та година. Там се гласи, че ни... там се твърди, че никой не следва да бъде арестуван без повдигнати обвинения и е, че трябва да се следва установена от съда процедура в такива случаи. Съвета прие е, заключение на 4 февруари в смисъл, че ние сме ангажирани с е, пълно прилагане на общия план за взаимодействие с Иран, че сме настроени критично и че има не спазване на ангажиментите. В такъв смисъл призовахме Иран да предостави стабилна и открита среда за защитниците на човешките права в тяхната дейност – винаги повдигаме и отделни случаи за не спазване на човешки права пред съответните власти, включително и диалога на високо ниво с Иран. Напълно подкрепяме мандата на специалния представител на ООН за правата на човека в Иран и настояваме властите да му дадат достъп до тази страна. Поставихме тези въпроси и на двустранна основа в е, контактите си с властите в Иран. Считаме, че по този начин е, сме допринесли за известно положително развитие, което наблюдаваме напоследък, свързано и с промени в е, тяхното законодателство, което намали екзекуциите, свързани с престъпления за разпространяване на наркотици. Продължаваме да настояваме за допълнителни е, подобрения, включително и по отношение на екзекуциите за непълнолитни нарушители на закона. Задържаните в затвора трябва да имат достъп до адвокат, да имат възможност да се свързват с членовете на семействата си, да им бъде осигурено медицинско обслужване и да не бъдат обект на турмоз. Водим се и от е, вашите настоявания. Ще продължим да работим съвместно с вас – за създаване на по-добра среда за правозащитниците в цял свят, включително и в Иран. Благодаря. Благодаря, господин комисар Нимица. Благодаря. И на готовността за сътрудничество получихме проекторезолюции от 6 е, е, политически групи. Днес ще гласуваме, приключваме с е, дебата и следващата точка е положението на човешките права в Гватемала. Ще организираме дебата по същия начин. Ще дадем думата първо на шестимати автори на текста. Първа ще се изкаже Моли Скоткато. Ние искахме този въпрос да се разгледа неотложно заради заплахите на гватеманското правителство и решението да се оттегли подкрепата за Международната комисия срещу безнаказаността в Гватемала СИСИК. СИСИК винаги е била много важна за поддържането на върховенството на закона, за правната и физическа сигурност на правозащитниците, като Лолита Чавес, която беше финалист за наградата Сахаров. Иначе те са подложени на заплахи. Също така ни притесняват измененията в Националния закон за помирението. Уронва се напредъка постигнат от СИСИК. Ние искаме комисията неотложно да разпредели тези 5 милиона в подкрепа на СИСИК. Освен това, преговорите се водиха конструктивно и за това е много изненадващо и разочароващо, че НП ще се въздържат при гласуването. Но ние очакваме да има подкрепа на широкото мнозинство да заклеймим нарушенията на правата на човека в Гватемала. Благодаря. Вторият колега, колегата Корал. Grazie Presidente. La демокрация lo Stato di diritto. Благодаря, господин председател. Демокрацията и върховенството на закона са застрашени в а, а, Гватемала. Преследват се правозащитниците а, физически, а, както и юридически. Също времено наблюдаваме, че комисията срещу безнаказаността в Гватемала е също застрашена. Тя започна разследване за финансирането по време на последните избори, което доведе до ограничаване на нейната дейност. Наскоро Конгресът прие законодателство, което дава амнистия на лица, които са били осъдени за геноцид, за изнасилване така че ще се стигне до безнаказано вилнеене на престъпни банди отново в Гватемала. Ако се приеме това, тази промяна в закона. Ние трябва да настояваме дейността на СИСИК да продължи. Благодаря. Следващият оратор е господин Зелага. Благодаря, господин председател. За втори път в този парламент ние разглеждаме неотложна резолюция за правата на човека в Гватемала. Европейският съюз прави големи усилия за международно сътрудничество с тази латиноамериканска страна, но въпреки това правата на човека, върховенството на закона ни тревожат все повече. Нараства дяла на военните в правителството. Имаме и закона за националното помирение, който упрощава делата на престъпници. времено виждаме, че обвиненията в прокуратурата стигат до най-високо ниво. Имаме различни правозащитници, които бяха убити в страната 26 само през 2018 година. Има и много журналисти, които също биват убити или преследвани, но всичко това се оказва безнаказано. Лолита Чаве сега не може да се върне в собствената си страна. В резолюцията се казва, че наистина трябва да се помисли дори за преустановяване на изпълнението на споразумението с СЕС, ако не се опазват правата на човека. Благодаря. Благодаря. Колегата Бесера Бастерече. Благодаря, господин председател, господин комисар. Международната комисия срещу безнаказаността в Гватемала свърши отлична работа за 11 години функциониране. Тя е разследвала повече от 100 случая, 300 души са осъдени, 34 реформи в правната система са извършени. Но когато поставя акцент върху близките до президента Моралес се оказа, че не, е, не, е че не е нужно. Въпреки, че Моралес не е на нивото на венецуланския режим, той също следва един реакционен популизъм. В случая с Гватемала ни напомня за ползите от сътрудничество в международното право не бива да допускаме да се стигне отново до безнаказаност с Гватемала. Хуареги Атондо. Господин Атондо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря колко хубаво ми произнесохте името. Гватемала е една бедна страна с голямо неравенство, страна в която има и много голяма субкултура на насилието. Всичко това е доста опасно. Страна, в която се шири корупцията, страна, в която, както и всички вие казахте, има много сериозни отклонения от правовата държава и човешките права, но това е страна, с която ние сътрудничим, страна, която обичаме, искаме да й помагаме. През юни там предстоят избори и ще са много важни. Има големи очаквания за политическа промяна, която да направи страната по-добра. Европа иска да помогне на народа на тази страна сега ние заклеймяваме едно правителство, което наистина потъпква правата на човека, особено като се има предвид, че вече те не искат там да работи Международната комисия срещу корупцията. Също така, би трябвало да има санкции за тях, ако страната не тръгне отново по пътя на демокрацията и свободата. Благодаря. Благодаря, Рамон. И сега колегата Здеховски. Вашени пане předsedající, вашени пане комисари. Господин председател, господин комисар, Европа има огромен късмет, че е, е изградена на принципите на демокрация и върховенство на закона – тези принципи никога не са съществували в Гватемала. И ако нищо не се направи за този режим, те няма да съществуват и в бъдеще. Международната комисия, която работи там, говори за корупция, за стигнала до правителството, за проблемите свързано с това. С това Преследват се е, активистите за човешки е, права. Реално там цари диктатура. Изчезват е, лица при странни обстоятелства. Регистрирана са необяснени случаи на смърт. В последно време правителството се ориентира в политиката си към призиви за национализъм, насаждане на омраза към всички, които ги критикуват. Тоест, хората нямат дори възможност да осъзнаят, че се на... нарушават човешките им права. Международната общност трябва да помогне на народа на тази страна. Благодаря. От името на НП господин Хосе Игнасио Салафранка. Благодаря. Аз имам удоволствието да представлявам този парламент при подписването на договора за мир в Гватемала. Спазването на основните права е основно, както и борбата срещу безнаказаността. Не съм убеден, че тази резолюция представя реалното положение в страната. Затова искам да подчертая някои аспекти, които се съдържат в резолюцията, е, където се говори за това да се направи истинска оценка за въздействието на работата в юридическата, в политическата, в економическата сфера. И защо една институция, която имаше толкова много подкрепа вътре и извън страната, сега се отслабва? Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, господин Салафранка. Има въпрос с синя карта от името на госпожа Миранда. Искате ли да отговорите? Да, госпожа Миранда, може да поставите въпроса си. Имате думата, госпожо Миранда. Благодаря, господин председател. Аз съм смаяна. Когато става дума за човешките права, Променете критерия се, когато говорите за Венецуела. Има предложение за резолюция, която е съвместна, подписана от НФП. Е, и сега казвате, че ще се въздържите или пък, е, че не е задълбочена тази резолюция. Аз съм изненадана от е, това лицемерие. Готови ли сте да гласувате в подкрепа на тази резолюция или не? Струва ми се, че думата лицемерие не е съвместима с уважението в парламентаризма. Вие имахте възможност да замълчите, което щеше да бъде по-достойно. Благодаря. Czy pan Salafranca przyjmie drugie pytanie w trybie karty niebieskiej? Готов ли сте да отговорите на още един въпрос, господин Салафранка? Wobec tego bardzo proszę, panie pośle, proszę zadać питане. Заповядайте. А, но. Thank you. Okay. Няко... А, добре. Тогава господин Франциско Асис. Eh, Благодаря, господин председател. Отново, за съжаление, говорим за една страна в Латинска Америка, която има много странно отношение към върховенството на закона. Говорихме за Никарагуа, Много остър език използвахме. Сега обсъждаме различен случай в смисъл на друга страна, но положението не е много различно там. Освен това, очевидно се влушава, поне що се отнася до спазване на основните принципи като върховенство на закона. Тази страна се опитва да спре дейността на Международната комисия срещу безнаказаност, която се бори срещу ред е, явления в тази страна, включително корупция. Е, там се нарушават е, основни правни принципи. Преследва се и кореното население на тази страна. Техните човешки права са абсолютно потъпкани. Благодаря. Благодаря, госпожа Ана Миранда. Благодаря, господин председател. Много ни притеснява положението в Гватемала, посегателствата срещу правозащитници. Всичко това не спира. Същевременно се анулира мандата на комисията СИСИК и директора на тази комисия беше критикувал президента и неговите близки. Това е резултата. Виждаме какво се случва. Освен това, имаме закона за помирението, така че множество от престъпниците след гражданската война ще излязат от затвора. Имаме също така и заключението, че единственото, което се прави в тази страна е да се ограничи свободата на словото. Това се случва ден след ден. Нашата мила Лолита пострада от това. Имаме правозащитници в затвора. Лолита не може да се върне сега в страната си. Всички те трябва да бъдат защитени, защото за жалост правителството на Гватемала иска да запази само привилегиите на няколко семейства, които смятат, че са господари на страната. Благодаря ви. Благодаря на колегата Миранда, колегата Соснирт. Obsesyjny seksizm jest chyba najbardziej uciążliwą chorobą tego parlamentu, która psuje nieliczne e, sensowne inicjatywy, a pogarsza jeszcze. В, в а, тук в тази декларация има формулировки, които всъщност подронват нашата репутация. Примерно, непрекъснато са теми, е, свързани с сексизъм. Сега излиза, че само жени страдат, но 5000 мъже са били е, убити там е, е, също така, но нищо подобно не се пише. Тоест, вие си нагаждате доводите спрямо вашите тези. Защо визирате единствено жените активистки и защитници на човешките права. Смятам, че е, не може да е, се говори само от е, гледна точка на феминизма и се надявам следващата. Господин Хепман, уважаеми колеги, несъмнено положението с правата на човека в Бетемала е обезпокоително, особено като се има предвид нападенията срещу защитниците на правата на човека и насилието срещу жените, което непрекъснато нараства през последните години. Освен това, новият закон за обща амнисия, който се разглежда в парламента на Гватемала, ни плаши, тъй като става дума да се даде амнистия на лица, които са военнопрестъпници, участвали са в гражданската война. И така ще се нарушат правата на техните жертви. Не става дума само за нарушаване на човешките права, а може да послужи за сигнал за една по-обща стратегия за приемане на и на смягчаване нарушенията на правата на човека в Гватемала. Аз съм за твърди действия от наша страна. Благодаря ви. Сега Шон Кели има думата. Благодаря. Е, Гватемала имаше своя напредък в борбата с е, корупция, е, корупция Международната комисия срещу безнаказаност работи с властите там, но това сътрудничество сега е прекратено по решение на президента на страната. Не се подновява мандата на групата, който ще изтече през септември 2019. И членовете на тази комисия няма да могат да влязат отново в страната. Благодарение на комисията СИСИК е, бе постигнато значително в е, борбата срещу безнаказаността, затова призоваваме с е, президента да не прекъсва нейния мандат. Случващото се в страната принуждава народа и да напуска, там се шири безнаказаността заплашвани биват прокурори, съдебни служители. Всичко това продължава. Благодаря. Сега стигаме до процедурата с постанни изказвания. Господин Поспешил. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към преждеговорившите, които казаха, че трябва да се предприемат твърди действия срещу Гватемала. Положението в страната се е влушило дори и бивш министр на правосъдието е замесен в борбата с корупцията. А мандата на Сисик е премахнат от настоящото правителство и това е един много лош сигнал. Ние трябва наистина да си дадем сметка, че има много необяснени убийства, също така не се полагат усилия за борба с тежката престъпност и корупцията. И ако СИСИК вече не може да работи в страната, това ще е много лошо. За това се обръщам към господин комисаря. Ние трябва да покажем, че не сме доволни от случая с СИСИК и работата срещу корупцията. Благодаря колегата Касталдо. Благодаря ви. Кучук е, е, е защитавала правата на коренто население и особено случая с конфликта между петролна компания и местното население в нейния регион. Става дума за природни ресурси, но а, тя е платила висока а, цена. Правителството направи едно странно съобщение, че СИСИК ще прекрати дейността си в Гватемала. Освен това, има законопроект за промяна в законодателството и да се даде безнаказаност на извършители на престъпления по време на гражданската война. Ние трябва да отхвърлим всякакви опити за нарушаване на правата на човека, иначе никога няма да се постигне мир и демокрация в Гватемала. Кристина Морба има думата. Благодаря. Скъпи господин комисар, скъпи колеги, аз съм адвокат, защитник на човешките права и винаги се чувствам много развълнувана от е, всички подобни случаи, които чухме и днес. Когато има беззакон, не, преследвания без спазване на закона, измъчване и хвърляне в затвора. Чухме случващото се в Казахстан, Иран, Гватемала. Всичко това се случва там. Но, може ли да ни кажете, господин Мимица, какво е положението с политическите затворници в Испания и Франция? стотици, дори хиляди, които бяха задържани по време на протестите срещу Макрон. Какво е тяхното положение в момента? А какво се случва с политическите затворници, задържани заради настояването за политическа независимост на Каталония? Може ли е, набързо да коментирате тяхното положение? Хосе Игнасио Фария има е Благодаря, господин председател. В Гватемала наистина се обявиха посегателства срещу правата на човека. И също така видяхме, че сегашното правителство се отклонява от пътя към демокрацията. По-настоящем се разглежда проекто закон, който на практика ще премахне резултатите от всички усилия след гражданската война през последните три години, защото ще последва безнаказаност, амнистия. Това е и срещу усилията на НПО, които се опитват да подобрят Гватемала. Имаме проблем и с кореното население там. Ако този проект закон се приеме, със сигурност това ще навреди на политическия диалог с Гватемала. Благодаря ви. Благодаря колегата Полчък. Děkuji, pane předsedo, udělení. Благодаря ви, господин председателю. Гватемала е бедна страна с огромен потенциал. За съжаление, недостатъчно оползотворен този потенциал. Страната тръгна по верния път, но сега ситуацията значително се влуши, що се отнася до правата на човека, и безнаказаността, където и има връщане назад. Ние трябва да заклеймим това положение, както и състоянието с правата на човека, насилието срещу жените. Беше споменато, че насилието срещу мъже също нараства. Обеден съм, че не се извършва това насилие от жени. Трябва да използваме всички налични инструменти, и международен натиск, както и инструментите на помощта за развитие, за да бъдем твърди с властите в Гватемала. Благодаря. С това приключихме разискванията по тази тема. Давам дума на комисаря Мимица. Благодаря, че ми давате възможност да се обърна към вашия парламент по темата политически, е, политическата ситуация и човешките права в Гватемала. Ние имаме солидни взаимоотношения на ангажимент и доверие с тази страна. И именно за това е много важно да подчертаем, че се безпокоим от е, това, е, че там се отслабва върховенството на закона включително с това, което се случва с Комисията за безнаказаност и прекратяването на нейния мандат в борбата с корупцията. Също се ограничава демокрацията и започва да се шири безнаказаност срещу престъпленията, извършени по време на войната. Ние подкрепяме дейността на СИСИК и финансово и политически. Европейския съюз е отпуснал 22 милиона на Комисията за борба с, антикор... с корупцията. Те работеха в много трудни условия. Ние даваме помощ и на гражданското общество. Борбата с корупцията и безнаказаността е много впечатлителна там. Независимо от неспирните атаки, е, Сисик се радва на огромна репутация и уважение в тази страна – защото народа знае, че корупцията подронва и върховенството на закона и демокрацията в тази страна. Затова, нека да подчертая отново, ние заставаме зад тази страна. Ние подкрепяме нейния ангажимент да се бори с корупцията и ние заставаме зад Международната комисия за борба с безнаказаността. Ще подкрепяме всички усилия на правната система да се бори с корупция, защото тя има ключова роля в борбата с безнаказаността, разделението на властите е основен е, принцип на правовата държава. Като цяло положението със сигурността в тази страна се подобрява, но трябва да се осигури крила на правозащитниците и активистите за човешки права. Тези лица са платили много сериозна цена за своята дейност. Има много жертви в, е, сред тях борците за права на коренното население на групи като лицата с различно полити... Е, сексуална ориентация също са обект на преследване. Ние е, уважаваме демократичния процес, но все пак искаме да коментираме два проекто закона, които се обсъждат в момента. За тях коментира е, депутата Игнацио Корао. Единият цели да ограничи организациите на гражданското общество с поставяне на условия за е, регистрация. Така се подкопава демократичната роля на свободното и открито гражданско общество. Втория проект закон се отнася до е, закона за помирение след гражданската война и там се дават пълна е, опрощаване на престъпления срещу човечеството. Нашата делегация в Гватемала, заедно с посланниците, посолствата на страните членки и представители на Штатите и Канада се изказаха публично срещу този проект закон. Конгресът обаче продължи с дискусиите на проекто закона. Ние трябва да продължим също с нашите усилия той да бъде спрян. Ние уважаваме е, факта, че Гватемала влиза в предизборен период. Изборите са важен момент за обединяване на народа в дебат и избор на своите ръководители. Този момент трябва да бъде използван за повишаване на демокрацията и законността, а не да се поставят под въпрос основни принципи. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Седем проекта за резолюция са получени от е, различни политически групи. Приключваме дебата. Ще гласуваме днес с което нашето заседание приключва до 12 часа на обед, когато ще започнем с гласуване. Благодаря на господин комисар и благодаря на всички колеги за сътрудничество. Председателят. Откривам заседанието. Първо Имам две съобщения. С удоволствие казваме добре дошли на делегацията от парламента на Канада, председателствана от Скот Симс. Тази делегация е в Страсбург, за да участва в 40-та комисия за междупарламентарно сътрудничество с Канада. Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada Отношенията между Европейския съюз и Канада са съществено подсилени през последните години благодарение на сключването на споразумението за стратегическо партньорство и споразумението за обхватно економическо и търговско сътрудничество. Имахме и обращението в пленарна зала на министър-председателя Трудо, сътрудничим в множество отрасли. Имаме много съвместни инициативи за многостранно сътрудничество, мир, демокрация и върховенство на закона. Е, вашето присъствие тук всъщност символизира задълбочаването на междупарламентарните отношения между нашите парламенти. То е отразено и в съвместната декларация от 2017 година. За нас е огромно удоволствие да ви кажем добре дошли. Надявам се, че ще имате ползотворни срещи и приятно прекарване. Преди да преминем към гласуване, искам също така да кажа добре дошли от името на всички нас на делегацията украински парламентаристи, които са тук за да участват в деветата среща на комисията Европейски съюз Украина парламентарно сдружаване. Това също е последното такова посещение по време на нашия мандат. dies haben wir sowohl getan um den reformprozess im sinne der bestrebungen der menschen auf dem Майдан ние подкрепяме върховенството на закона, така както го искаха хората на Майдан. Подкрепяме суверенитета на Украина. Всичко това се символизира и от факта, че 2018 година връчихме наградата Сахаров на Олег Сенцов – много се радваме, че сте при нас и се надяваме, че ще имате ползотворни контакти. Благодаря. Уважаеми колеги, Последният път, когато председателствах гласуването, обясних, че преди изборите ще приемам единствено въпроси по процедурата, които са наистина по процедурата, за това се позовавайте на конкретния член в правилника. Разбирам вашите тежнения на повечето от вас, но ще ви помоля да се придържате към тази норма. Ще направя едно изключение – и то е защото днес няма председателски съвет. Ще дам думата на господин Ламберт. Той иска да съобщи нещо, което беше предназначено за председателския съвет. Благодаря, господин председател. Господин председател, позовавам се на член 11 параграф А от нашия правилник. Привличам вниманието на всички към този член, който гласи, че ние трябва да проявяваме взаимно уважение и да се водим и от хартата на човешките права. Членовете на Европейския парламент трябва да зачитат достоинството на парламента и по никакъв начин да не вредят на това достоинство. Същевременно вчера нашия председател Таяни направи изявление пред италианските медии, като стана дума за Бенито Мусолини, за фашизма и той защити тезата, че в крайна сметка този режим, който е унищожил демокрацията, е можело да има и някои хубави страни. Това е недостойно, това е недопустимо за нашия парламент. Такива изявления, скъпи колеги, са недостойни за председателя на първия транснационален парламент в историята на човечеството. Европейският съюз беше създаден точно за това Европа никога повече да не преживява фашистския ужас. Ние трябва да настояваме председателя на Европейския парламент да оттегли това свое изявление. В противен случай трябва самия той да се оттегли. Разбира се, ние сега не можем да провеждаме дебат. Колегата Цима иска да вземе отношение. Господин председател, дами и господа, за съжаление беше взето вчера решение да бъде канцелирано заседанието на председателския съвет. Аз го научих вчера. Вчера след обед също разбрах и за радиоинтервюто, за което говори колегата Ламберт. Имах възмо... намерението да поставя този въпрос на председателския съвет тази сутрин, но тази сутрин по-рано направих изявление от мое име, от името на моята политическа група, настоявайки за оставката на председателя на Европейския парламент. Немислимо е демократично избраният парламент – чиято основна задача да не допусне връщане към омразата и антисемитизма, който отравише отношенията между нашите страни, сега да се председателства от човек, който говори за ерата на Мусолини, подценявайки случилото се тогава и говорейки, сякаш Мусолини е, е бил Просто случайно е станал фашист в даден определен момент. Искам също да напомня, че все още има членове на този парламент, чието близки са били убити от режима на Мусолини. Ние в Европейския парламент непрекъснато се обръщаме към думите на Спинели – и онези, които излязоха с манифеста, създавайки основите за изграждане на Европейския съюз. Позваваме се на римският договор. Председателят благодари на госпожа Цимер. Госпожо Цимер, не. Фра Цимер, си haben нищ mehr Вече нямате думата, госпожо Цимер. Моля за тишина в залата. Председателите на групите се избират и те имат допълнително време за изказвания, но вие използвахте близо две минути. Господин Булман, господин Вайденхолцер след това. Моля ви да ме изслушате. Благодаря. Председателят на парламента Таяни направи възмутително изказване за Мусолини. Много в Европа ще се възмудят е, всички, не малко хора помнят този толкова тъмен период от историята на Европа и е много странно тълкуването на господин Таяни. Това не подкрепя нашите основни ценности. Ние изказахме своето критично отношение към изявлението на господин Таяни и искаме да чуем подробни разяснения от него за неговите думи. Тогава ще мислим и какви последващи стъпки да предприемем. От името на НП, господин Гонсалес Понс. Господин председател, има един закон в политиката при предизборни кампании, който гласи не оставя истината да ти попречи – Госпожо Форенца, казва председателя, моля ви, напуснете мястото си. Много ви моля, напуснете. Колегата Понс. Аз казвах, че в политиката при предизборни кампании има закон, който гласи не оставя истината да ти пречи. Това е закон в популистката политика. Истината не е важна, важен е спектакълът и моята група на ЕНП със сигурност заклемява фашизма, франкизма, нацизма, няма никакво съмнение, комунизма също така. Не се съмнявайте изобщо каква е позицията на нашата парламентарна група в това отношение. Господин Таяни е демократ. И вчера е бил демократ, и днес, и утре ще бъде. Всички ние го знаем. Мнозинството тук е гласувало за него като председател. Ние знаем как той е водил нашите дебати, нашите разисквания. Таяни, както съм казвал публично с моята група, заклеймява фашизма, франкизма, комунизма и нацизма. Аз ви чу, господин Ламберт, моля ви. Също така ви чух и как се възпротивихте на нашия дебат за политзатворниците в Венецуела миналия понеделник. Много ви моля да проявите същото уважение, с което аз съм ви слушал. И тъй, господин председател, всички ние можем да направим някаква грешка, когато говорим пред медиите и всичко това може да бъде превратно представено. Таяни даде обяснение за това, при какви обстоятелства е казал тези думи, които той не защитава. Следователно, прекъсва председателя, ние не бива в този парламент да водим предизборната си кампания. Господин Понс, вие вече нямате думата, казва председателя. Нямате думата. Изключен е микрофонът на ораторът. Почти с 3 минути изоставаме. Ще помоля госпожа Цимър за заключителни думи, защото нямаме повече е, време. Позволих този кратък дебат само заради анулирането на председателския съвет днес. Заповядайте, не се притеснявайте. Бихте ли се позовали на конкретния член от правилника? В противен случай нямате право на изказване. Благодаря, господин председател. Бившият член 40, 21. Искам да подчертая, че вие също не изпълнявате ролята си на председател. Това, което стана вчера, отива много по-далече от правилника на Европейския парламент. Искам да напомня, че фашистският режим в Италия и речта на Мусолини, че иска парламентите да бъдат примахнати. Микрофонът е изключен. Мисля, че ясно каза какъв е правилника. Председателят има правото да взема решение по определени въпроси. Не искам да продължим този дебат. Госпожа Миранда иска да се изкаже по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Много ви моля, нека има тишина, нека има уважение. Думите на господин председателя Таяни със сигурност прекъсва председателя. Много ви моля. Госпожо Миранда, точно това сега няма да правим. Не става дума за уважение. Вие нямате думата. Моля ви да седнете. Просто не съм ви дал думата. Седнете, ако обичате. Е Госпожо Миранда, не става дума само за уважение и за правилник. Кой друг иска да се изкаже по процедурен въпрос. Заповядайте, господин Карвар. Господин председател, по правило едно, от името на всички колеги в парламента, моля, нека да започнем с гласуването. Да, това съвсем ясно е процедурен въпрос.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 говори за диктатурата на революционните партии. Председателят отново прекъсва. Тук е, отново не става да тълкуваме политики. Е, имате право да се изказвате само по процедурен въпрос. Ще дам думата сега на всеки, който иска да повдигне процедурен въпрос. Колегата Жени. Господин председател, скъпи колеги, Съвсем сериозно и накратко. Нека да ви информирам, че днес ще гласуваме по резолюция за преговорите с Съединените щати. Колега Женен, не говориме по същество в момента. Не мога да ви позволя да продължите. Господин Виоти, процедурен въпрос. Сула, intervengo sulla base dell'articolo 21 e la prego di lasciarmi la parola perché il presidente Tajani è... По член 21, моля ви да не ми отнемате думата. Вчера председателят Таяни а... Не, няма да ви позволя да продължите, господин Виоти. Това не е свързано с а, правило 21. Не е достатъчно само да споменете член 21. Има ли други процедурни въпроси? Госпожа Агила. Благодаря, господин председател. Искам да напомня, че фашистският режим в Италия... Не, колега, няма да ви позволя да продължите. Нямате думата. Микрофонът ви е изключен, така че моля ви да седнете на мястото си и моля за тишина в залата. Моля ви да седнете, госпожо. Нямате думата. Nachdem nun ganz offensichtlich keine Wortmeldung mehr Нямаме, изглежда, истински процедурни въпроси, затова давам думата на господин Верховщад. Uh, господин председател, Господин председател, мисля, че Естебан Понц беше напълно прав, когато казва преди няколко минути, че е глупаво от страна на всички да водим този дебат тук и да обвързваме това с старта на предизборната кампания, която за някой от нас изглежда вече е започнала. Но трябва да ви кажа, Първите, които трябва да уважаваме това, а, са ръководните ни органи. Председателят на Европейския парламент не трябва да започва своята кампания в Италия. Ето за това и с това ще приключа. За това ви моля, вие сега председателствате пленарна зала днес. Съгласно нашия правилник, поискайте от председателя на парламента да се вземе думите обратно, да се извини и нека да започнем пленарната ни работа незабавно. Колега Ферховщад, отбелязвам си вашето предложение. А по всичко казано, разбира се, че то ще бъде предадено на нашия председател. Сега преминаваме към гласуването. Първо по правата на човека в Казахстан за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията за Иран на 7 групи за, против, въздържали се, приема се. Положението в Гватемала. Резолюция на 7 групи. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против. Да проверим изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Доклада на господин Цвивка. Еднократно по имено гласуване, моля гласувайте. Гласувахте ли всички край на гласуването? Приема се. Доклада Фелнер. Отново еднократно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Деланги Гуалтиери. Господин Макарти иска думата. Съгласно член 59 параграф 3 бих искал да се гласуват измененията. За съжаление НП и социалистите се договориха, за да не могат другите групи да обоздаят тези лешояди. Затова аз искам да се включат нашите изменения, които да защитят хората от тези изхвърляния от домовете им. Благодаря. E- Господин Макарти направи това предложение. Има ли възражения? Господин Гуалтиери. Текстът е прият с убедително мнозинство. Миналият път разговаряхме с господин Гиголд. Тогава ни обвиняваха, че текстът е твърде мек, сега пък е обратното. Затова аз бих искал да гласуваме така, както текстът е подкрепен в комисия от широко мнозинство. Благодаря. Благодаря ви за предложението на господин Мар... Макарти по именно. Нека гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Тогава гласуваме изменение 2 за поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. С това приключихме първо четене. Доклада на господин Пипер с изменение 62 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първо четене. Доклада Холмайер – Нека кажа, че се опитахме да организираме поимените гласувания чрез блок гласуване, но докладчикът не го пожела. 16 за, против, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Имаме поредица от поимени гласувания. 29. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 30. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на две части. Първа част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Амалия. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 41 част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 42. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 43. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 44. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 45. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 46. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 47. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 48. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 на две части. Първа част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 по имено моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 по имено, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 20. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 22. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 23. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се. Отхвърля се 11. по именно Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 18, първоначален текст, по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се 13 по именно, моля гласувайте. Край. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 27, първоначален текст. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 6 за, Нека проверим. 27, втора част, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Първоначален текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четирнайсто изменение по имено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се 24 по имено, Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 25 за, по имено, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 по имено моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 27 по имено моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Б. Първоначален текст по имено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И цялата резолюция по именно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към резолюцията за баланс между половете, съвместна на пет групи. Трето изменение поименно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение по Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първо изменение по Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Шесто изменение по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение. Кой е за? Против? Е, въздържали се? Приема се. М. Първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първоначалният текст с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Процедурен въпрос относно отлагане на гласуването по назначаването на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Господин Гиголт има думата. Скъпи Господин председател, уважаеми колеги, от името на Зелените, съгласно член 191 от правилника, искам да поискам отлагане на гласуване на двата споменати доклада. От години, както и на последната резолюция от преди малко, ние настояваме за повече равенство между половете в висшите постове в финансовата сфера, но ситуацията е такава, че в изпълнителния съвет на ЕЦБ има само една жена и пет мъже. В общия съвет на ЕЦБ има една жена и 22 мъже. В Единия съвет за преструктуриране има една жена и пет мъже. Същото се повтаря в останалите институции. Ето защо въпросът е колко време трябва да чакат жените, за да направи Европейският парламент така, че да се гарантират равните им възможности, след като гласува едно след друго назначенията. Ето защо. Председателският съвет изпрати две писма до комисията и до съвета, в които на които получиха много уклончеви отговори. Благодаря ви, колега Гиголт. Микрофонът на господин Гиголт е изключен. Господин Гуалтери иска да се изкаже против това предложение. Благодаря, господин председателю. Аз мога лесно да кажа, че в гласуването, което направихме преди малко по резолюцията показва ясно как стоят нещата по този въпрос. Защо такова голямо мнозинство реши да не се отлага гласуването? Защото отлагането, според мен, е погрешен отговор на един верен проблем, тъй като проблемът, който споменахте, е основателен. Затова в тази резолюция ние сме определили план за действие за увеличаване на участието на жените на висши финансови постове. Затова поискахме да се поеме ясен ангажимент от съвета и от комисията по нашите искания. Но ако а, погледнете това, което иска господин Гиголд, ще установите, че е погрешно. Защо да, а, да отлагаме назначаването на господин Лавиола, който беше подкрепен с гласовете на 88%, който премина през цялата процедура, въпреки че в списъка, краткия списък имаше и жена, той показа най-добри качества. Всички въпроси бяха представени в рамките на определеното време. Чухме мнението на господин Гиголт, на господин Гуалтери. Затова преминаваме към поименно гласуване по предложението на господин Гиголт. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се което означава, че преминаваме към гласуването по първия доклад на колегата Гуалтери за назначаването на Себастьяно Лавиола за член на единия съвет за преструктуриране. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Също тайно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Също се приема. Третия доклад на господин Гуалтери за назначаване на председателя на Европейския банков орган. Става дума за Хосе Мануел Кампа. По имено гласуване тайно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Така стигаме до резолюциите за европейски режим за санкциониране нарушение на правата на човека. Имаме първо първоначален текст, разделно гласуване за, против, въздържали се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести параграф, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Проект на резолюция за изготвянето на черен списък на ЕСА за трети страни в съответствие с директивата относно борбата с изпирането. Гласуваме цялата резолюция за против, въздържали се, приема се. Резолюциите по измененията на климата има 6 резолюции от политически групи. Първо изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Ето. Abgelehnt. Отхвърля се. 14-то изменение по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение, първоначален текст, две части, първа част, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 15-то изменение по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 13-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, всъщност тя отпада. 12-то изменение поименно, моля гласувайте. 12-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване по първоначалния текст. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Девето изменение. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 17 параграф. Искате проверка по девето изменение.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 Приема се. 20 изменение, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. 25-26 поименно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? предкратете гласуването. Приема се. Първоначалният текст е обхванат. 27 изменение по именно за, кой, за прекратете гласуването. Отхвърля се. 27 първоначален текст, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 27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 въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се параграф 31 в две части. Първа част поименно. Моля, гласувайте. Извинете, обърках се, казва председателя. 32 при параграф първа част, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част, пак параграф 32, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 31 сега. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение в две части. Първа част по именно моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се втора част. Отпада 34-ти параграф в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 21 по именно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. Параграф 35. Искате проверка в 22 изменение. Моля, гласувайте по именно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 35. първенчален текст. Две части. Първа част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 36, първоначален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора за, против, въздържали се, приема се. 23 поименно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 42 параграф, първоначален текст за, против, въздържали се.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 Нека да проверим. Изменение 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 55. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст на 56 параграф, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се параграф 57, първоначален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 58. Първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 6. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 60, две части, първа част, по име на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте по именно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се 65 параграф. За, против, въздържали се. Приема се 66. Първоначален текст. За, против, въздържали се. Приема се сега резолюцията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Всички останали проекти отпадат. Преминаваме към препоръка относно започване на преговори между ЕСА и САЩ. Има резолюция от Комисията за международна а, търговия. Имате е, процедурен въпрос ли? По Член 108 за търговските споразумения и за преговорите с щатите. Искам да информирам колегите, че представителите на търговските представители на щатите коментират, че абсолютно не е възможно да има споразумение, ако не се включва и земеделието в нея. Госпожо Жени, това не е процедурен въпрос. Ако продължавате да повтаряте, ще трябва да призова за ред. Е, моля, гласувайте изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за против. Нека да проверим. Следващите две са идентични. Моля за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 Нека да проверим. 23 15 гласувате електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Моля, край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 31624 идентични. Моля гласовете за против. Нека да проверим. Мисля, че беше ясно мнозинството. Моля гласовете електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 е, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се изменение 11 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 36 за, против, въздържали се. Отхвърля се 19 за, против, въздържали се. Отхвърля се 37 за, против, въздържали се. Отхвърля се 20 за, против, въз... отхвърля се 38 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 17 и 25 идентични. Моля гласувайте поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. За, против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърлено. Четиристо. За, против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, отхвърлено. и второ електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 43-то. Електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 44-то, моля, електронно гласуване. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 18 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 4, 12 и 26. Първата част. Гласувайте, моля, електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част. Гласувайте, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 5, 13, 21 и 27. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Крайно гласуването. Прието. 28 на две части. Първата част гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Втората част, моля гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Двадесет девето за, против Още веднъж. За, против, въздържали се, прието. 30 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30 за, против, въздържали се, отхвърлено. Първо за. А искате да проверим. Добре, проверка на 32, моля. Проверка на 32. Край на гласуването. Отхвърлено. Първо. За, против, въздържали се, отхвърлено. 33. За, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо, електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Моля, гласувайте електронно. Крайния текст. Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. Äh, И така, следващия доклад, докладът Перера за институциите на Европейския валутен фонд. Две паричен фонд. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 5.17. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 16 за против, въздържали се, отхвърлено 19 за, против, въздържали се, отхвърлено 6. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено 20 за, против, въздържали се, отхвърлено 21. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 22. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 24. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 18. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено 23 то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 10 за против, въздържали се, отхвърлено. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, отхвърлено. 14 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Трето за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Ця, целият текст на резолюцията, моля, електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. И така, резолюцията за положението в Никарагуа. Осми параграф. За, против, Отхвърлена е първата част, втората част за, против, отхвърлена. А сега целият текст. Край на гласуването. Прието. Второ изменение на параграф 8. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено целият текст сега, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прията е резолюцията. А сега доклада за стратегически е доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие. Пето изменение за против. А, извинявайте, електронно гласуване. Отхвърлено е. Шесто. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Седмо. Електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Осмо изменение. Я, параграф. Извинявайте. Параграф 20. Оригинален текст за, против, въздържали се, прието. Параграф. параграф 20. Проверка на параграф 20. Оригинален текст. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Параграф 22. Оригинален текст, първата част за, против, прието, втората част за, против, прието. 32 параграф за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, прието. 27 за, против, въздържали се, прието. Второ изменение за, против, въздържали се, прието. И сега 27 ми параграф ще го проверим отново. Моля, гласувайте сега електронно. Abgestimmt. Die Abstimmung Край на гласуването. Прието. Трето изменение. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 29. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 32 параграф. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието. Параграф 49. За против. Ще проверим. Проверка на параграф 49. Але abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Отхвърлено е. Първо изменение за, против, въздържали се, прието. 55 параграф за, против, въздържали се, прието. 56 параграф за, против, въздържали се прието, 58 за, против, въздържали се прието, 75 за, против, въздържали се прието, 79 и първата част за, против, въздържали се прието, втората част за, против, въздържали се прието, 88 параграф за, против, въздържали се прието, 8 изменение, електронно гласуване, моля. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто изменение. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Буква Q за, против, въздържали се, отхвърлено е. Буква У на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. И преди да гласуваме крайния текст, искам да ви поздравя за това, че действахме бързо и сега крайния текст. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приятно. So. wir kommen zu den stimmerklärungen und ich darf den kollegen dorfmann den kollegen karas den kollegen jakovi den kollegen verhofstadt den kollegen ertug doch höflich bitten zügig den saal. И така, колеги, моля ви бързо и тихо напуснете залата. Който иска да говори навън, ако И така zum bericht reda. за мрежата на националните центрове за технологии и изследвания. Ние думата има. Госпожо Ван Брент. das so? immer noch der kollege karas und jetzt mit der frau dr. gräßle gemeinsam. frau kollegin grossette. госпожо Гростет, госпожо господин Карас. А сега госпожа Харкин има думата. Тя не е тук. Колежката Харкин не е тук. Добре. Тогава Госпожа Спираки. И тя не е тук. Господин Шошнирц. То, co пропонуе е, то rozporządzenie, to е Какво се предлага тук? Предлага се стъпка към това интернет е, да бъде узурпиран от държавите. Госпожа Реда уж представлява пиратската партия, обаче тя иска да се създаде една супер държава. Предлага се мрежа от национални координационни центрове, в която правителствата да се намесват в функционирането на интернет. Е, всичко това ще се отрази и на инфраструктурата, която ще се изгражда с европейски средства. Новите дружества, които ще бъдат субсидирани, винаги ще бъдат зависими от тях и никога няма да излязат на печалба. Ние искаме независимост, не искаме Европейския съюз да пречи на функционирането на интернет. Благодаря, господин Сосниш. Това бяха обясненията по доклада Реда. Сега преминаваме към доклада Кати Пири, доклад от 2018 година относно Турция. Госпожа Маковей. Джибан Оскан, Хусейн. Джибан Хоскан, Хосхан Гонакан, Караман Демирес, Мустафа Ердем, Осман Каракарая, Юсуф Канкан и много други – са журналисти или преподаватели в университети от турски происход, които през август и септември миналата година са били отвлечени от Косово, Молдова и други държави. Общо 2018 година 18 души са били отвлечени по същия начин. Всички тези отвличания са били наредени от Ердоган – със съучастието на властите в, страната, в страните, за които говорих. Видях как са били арестувани пред училища или са били извадени от домовете си, били са отвлечени и са били качени в самолет и изпратени в Турция без заповед за екстрадиране и без искане за рестрадиране. Това е отвличане. Благодаря на всички, които подписаха писмата за опазване живота на тези хора. Благодаря ви, госпожо Маковей, госпожа Спираки, господин Кючук не са тук, господин Поспишил. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem podpořil tuto... Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че е много важно да се каже, че ситуацията в Турция е такава, че трябва да продължим преговорите с Европейския съюз. човешките права, концепцията за тях в Турция е толкова различна от нашата, толкова, че Турция не може да кандидатства вече за членство в Европейския съюз. Но от друга страна трябва да имаме добри отношения с Турция, тя е член на НАТО. Но истината е, че европейското членство на старата, страната не е реалистично. Затова гласувах за доклада. Благодаря, господин Поспешил. Следващият. Господин Суснеш, този месец имаме две пленарни сесии в Страсбург. Много сме заети трябва да приемаме различни нормативни актове. Съответно се жалвахме относно Туркменистан, Казахстан, Русия, Никарагуа. Пропускам ли някоя държава? Сега критикуваме Турция. На някого дали му пука? Тези текстове се използват рядко. Ако ние публикуваме 10 такива текста, те няма да заинтересуват когото и да било. Дори и да си абсолютно правоверен, независимо от коя партия си, няма да окажеш никакво въздействие. Какво не приемате? Не приемате интеграцията на ромите, не приемате разделението на властите. Нямаш как да подкрепя този текст. В текста се споменава какво ли не, между другото. Благодаря, господин Сусниеш. Господин Шкрипек. Благодаря, председателю. Този доклад резюмира много от проблемите, които имаме с Турция. Несъмнено, нашия съсед е много непредвидим. Всички, които живеят близо до Турция или в Турция, християни, арменци и така нататък, живеят в страх. Ние трябва да имаме ясна позиция за Турция. За това християн-политическото движение, което представлявам и на което съм председател, започна една петиция, за да се прекратят преговорите с Турция. Иначе вратата за тази страна ще бъде отворена и един вид ще казваме на малцинствата, че не ни интересува какво се случва с тях, но не е вярно, интересувани. Краят на преговорите е силен политически жест. Но положението в Турция го изисква. Няма място за временно прекратяване. Трябва да има крайно прекратяване. Благодаря. Благодаря, господин Шкрипех. С това приключваме е, спонтанните изказвания по този доклад. Преминаваме към тези на доклада Харкин. Европейски семестър за координация и заедостта. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, аз подкрепих този доклад за Европейския семестър за координация на економическите политики, защото това е важен въпрос. В момента имаме растеж, въпреки това има проблеми на трудовия пазар в Европа. Например, има огромни разлики както в заедостта, така и в заплащането при държавите членки. Може да очакваме, че в бъдеще ще има криза, като например е, голяма безработица вследствие на автоматизацията. Ще има нова криза, вероятно и поради застаряващото население. За това трябва да сме сигурни за бъдещето. В същото време, Неприемливо е да имаме голяма бедност сред, работ... сред работниците до 9,6% в момента. Освен това трябва да се намали и разликата при заплащането на, на мъжете и жените. Благодаря. Сега преминаваме към следващия доклад. Докладът Фелнер за приложението на регламент ОСП. Госпожа Шойдрова има думата. Děkuji. Благодаря. Подкрепих доклада за ОСП. Съгласна съм с важността на системата. Мисля, че тя е инструмент да намалим бедността в най-слабо развитите страни чрез е, международна търговия. Съгласна съм и с препоръката за преглед в бъдеще на тази система. Съгласна съм, че акцент трябва да се поставя върху положението на жените в страните, които са част от общата схема. От една страна искам да подчертая положението на жените, от друга страна човешките права. Тази система вече допринесе за подобряването на економическото положение на жените, но въпреки всичко те не са равнопоставени, особено на трудовия пазар. Освен това е важно, че се поставя акцент върху подобрението на околната среда в тези страни. Благодаря, госпожо Шедова. Сега госпожа Уорта. E Европейският съюз постоянно подобрява политиките си за правата на човека и относно споразуменията за търговия. Общата си схема за преференции е вписана в общата политика за правата на човека. Там се подчертава потенциала на схемата плюс за равенство, устойчиво развитие и изкореняването на принудителния труд сред всички, но и сред децата. Нашия доклад за тази схема признава потенциала на същата, като посочва какви са ограниченията на схемите плюс и иска подобрение. Ние подкрепяме задължителния механизъм на ООН за записване на права на човека в търговски споразумения. По това гласувахме миналия октомври. Европейският съюз би трябвало и може да направи много повече, за да насърчи опазването на правата на човека посредством търговски споразумения, но това няма да бъде улеснено, ако отслабне Съюза. Извън Европейския съюз, Обединеното кралство ще се окаже безсилно в своите преговори за справедлива търговия. Онези, които искат излизане от Европейския съюз на всяка цена. Благодаря ви, колега Ворд. Колегата äh, а сега преминаваме към следващия доклад за баланса между половете в финансовите институции. Компула Натри има думата. Благодаря. Около 30% са жените в Европейския парламент. гражданите нямат възможност да влияят при номинациите за високи постове в финансовите институции, ние имаме тази отговорност. А днес номинирахме трима мъже за такива позиции. Когато има обаче крайни списъци за високи позиции, трябва винаги да има един мъж и една жена кандидати. Има 11 институции в Европейския съюз, две от които само са ръководени от жени. Много сме далече от нашата цел. Само 9 от комисарите са жени. Никога не е имало председател на комисията, който да е жена. Трябва да предприемем драстични мерки, за да подобрим ситуацията. Благодаря. Сега Думата има господин Петровски. Бързо, остатъчно загласов. Благодаря. В крайна сметка гласувах за тази резолюция, макар че вече по време на дебата заявих следното. Имаме три кандидата за важни институции в Европейския съюз и те са в краткия списък. Европейския съюз трябва да се стреми към равенство на половете, но е важно да е, имаме и географско равновесие. Когато говорим за кандидати за европейски комисари, е, също можем да отбележим, че имаме 19 мъже и 9 жени. В крайна сметка аз гласувах за този доклад. Благодаря, господин Петровски. Преминаваме нататък. А сега преминаваме към резолюцията за санкции при нарушаване на човешките права. Господин Петровски отново. Приел проект резолюции. Европейския парламент излезе с обща проекторезолюция за бъдещето на системите за налагане на санкции за нарушение на правата на човека. Искаме да замразяваме активи и да забраняваме достъпа до Европейския съюз на всички лица или органи, които носят отговорност за уронването правата на човека и за системна корупция. Надяваме се новата система да бъде ефективна. Не съм убеден обаче, че това ще стане така. За да има ефективна система, държавите членки трябва еднообразно да разбират санкциите и да ги налагат така. Независимо от резервите си, гласувах за тази резолюция. Благодаря. Благодаря, господин Петровски. А сега преминаваме към промяната на климата. Госпожа Миранда има думата. Благодаря, presidente Esta semana... Благодаря, господин председател. Тази седмица в Европейския парламент ние се срещнахме с много млади хора. Е Силно се надявам гласовете на младите хора да бъдат чути. Ние сме за това да има повече здравеопазване и най-вече да опазим планетата си. Не само да я опазим, да я опазим чиста. На първо място искам да представя един проблем, който е много важен. Става дума за пожарите. Пожарите засягат цялата страна и имаме също и проблема с евкалиптите. Искам да ви припомня, че евкалипта бъде е държавна политика, той бива засаждан навсякъде, а, което пречи. В Сантьяго де Компостела а, ще има една такава организация. Vielen Dank, Frau Kollegin Miranda. Es folgt Herr Kollege Omar G., der für zwei Minuten spricht für seine Fraktion. Monsieur le Président, merci. Господин председател, благодаря. Да чуйте младите хора в Европа. Те са нашата надежда, нашите спасители за климата. Чуйте младите хора, които са съзнателни. Трябва да се срамуваме ние. А, трябва да действаме веднага за климата, за животинските видове, за природните видове, за бъдещето на Земята. Младите хора ни казват, че не може повече да се чака. Спешно е да се действа. И всичко трябва да се промени от дъно. Исторически момент преживяваме. Младите хора ни водят. Те ни показват пътя напред. Младите хора са тези, които не искат да се останат накрая, да бъдат водени от слепите напред а, към а, една бездна, към пропаста. Младите хора са разбрали всички. Всичко. Времето за климатична справедливост тропа на вратата. Един, два, три градуса, казвате. Това е едно престъпление срещу човечеството. Благодаря. Благодаря. Eh, господин presidente la huelga estudiantil denuncia cómo la unión europea no está a la altura del reto que supone el cambio climático. Ние не приемаме отговорността, отговорността за промяната на климата. А учениците са на мнение, че отговорността трябва спешно да бъде поета. С нашите гласове подкрепяме мобилизирането на младеща. Хор, младите хора искат сигурно бъдеще. Ние, ние искаме да Европейския съюз да преустанови със своето лицемерие по отношение на климата. Трябват смели институционални мерки. Мерки, които да преустановят с разрушаването на планетата. Трябва да опосредстваме промяна в енергетиката и в нашето производство. Благодаря. Госпожа puhemies, Натри. Благодаря, господин председател. Комисията предлага два евентуални сценария във връзка с това как да стигнем до нулево ниво на емисиите до 2050 година. Какво означава това? Трябва да поемем по-сериозни ангажименти преди 2020 година. Днес гласувахме за това до 2030 година да има намаляване на емисиите на нива с 55 5% по-малко спрямо 2019 година. Много държави членки и моята страна Финландия, която скоро ще започне да председателства съвета на Европейския съюз, ще се стремят към това да имаме мнозинство в съвета. Дано да има такова. Ние трябва да действаме максимално бързо. Комисията трябва да направи конкретни предложения с цел постигане на целите. В Финландия скоро пак ще има демонстрация на ученици срещу измененията в климата. Благодаря. А сега господин Петровски. Благодаря ви. В нашата резолюция, резолюцията на ЕКР, ние отбелязваме, че Европейския съюз е отговорен за под 10% от емисиите на парникови газове – не може да се постигнат целите на Парижкото споразумение без да действат други економики по въпроса. Не говорим също за собствените си при е, източници и енергийната сигурност. Не говорим за технологиите на чистите въглища, които ще дадат възможност да извличаме въглерод като източник на енергия. Затова гласувах против тази резолюция. Колеги Петровски. Благодаря. А сега господин Сошниерш. Благодаря. Политическа фантазия е това, за което говорим. Ние никога няма да имаме тези технологии, независимо какво казват левите. Никога няма да може да има такава промяна. Може да правите каквото си искате. Е, хартията е търпелива, може да напишете всичко на нея, но фактите не могат да се променят. Освен това, емисиите, ако сте толкова нереалистични по отношение на целите за емисиите, нищо няма да постигнете. Но Типично за социалистите е да разрушат економиката, но няма да има напредък в областта на климата. Аз от една година съм в този парламент. Гласувахме много промени за климата, но нищо не е устойчиво и няма устойчиви мерки, които да сме гласували. Благодаря, госпожа Борт. Измененията в климата се виждат навсякъде. Те не признават граници. В Европа имаме голяма отговорност прямо останалия свят. Особено спрямо тези, които живеят в уязвими страни. Имаме голяма отговорност и към света, който ще завещам на бъдещите поколения. Аз подкрепям младите хора, вдъхновени от Грета Тюнберг, които участват в стачки и улични акции. Те искат действия и то спешни, за да се гарантира, че ще се запази живота такъв какъвто е. Слушаме ли обаче? Аз съм създател на групата за правата на децата и с жалост отбелязвам как консервативните политически сили отказват на децата правото да участват в нашите политики. Искам да кажа, че в едно училище в Акрингтън, в мой избирателен район, е създадена една екологична група. Те, представителите на тази група, дойдоха в парламента да говорят за околната среда. Това са хората, които ще бъдат лидерите на бъдещето. Благодаря в заключение, господин Фария. Е Благодаря. Аз гласувах за тази резолюция, която се бори с климатичните изменения, защото сме стигнали до момент, от който връщане назад няма. Не можем да останем а, тук, където сме. Трябва веднага да предприемем мерки, трябва да вземем предвид а, очевидните признаци на климатичните изменения. Виждате колко екстремен става климата. Трябва да избягваме експлуатацията на планетата. Трябва да се борим срещу този тип земеделие, който замърсява, този тип промишленост, който замърсява. Нужно е всички да осъзнават какво правят, когато купуват, когато потребяват. Нужди са чисти енергийни източници. Не може да продължаваме да използваме въглища и изкопаеми. Нужен е преход с голям политически консенсус на всички нива, на европейско ниво, на национално, на местно ниво. Трябва да се финансира прехода към една чиста економика, по-амбициозна економика, устойчива, без да се губим зад някакви фасадни мерки а, и фалшиви а, печалби. Така ще гарантираме бъдещето. Надявам се да не е прекалено късно. Благодаря. Това бяха обясненията на Вота за промените в климата, а сега преминаваме към проекто резолюцията препоръки за преговори между САЩ и Европейския съюз. Господин Орел има думата. Merci, monsieur le président. Les dirigeants de l'Union Благодаря. Управляващите Европейския съюз смятат, че могат да управляват господин Тръмп, а не се вслушват с гнева на хората – Европейската комисия се забърза, за да почне преговори отново за търговски преговори с САЩ. САЩ какво правят? Те дигат митническите сборове. Забраняват ни да търгуваме с Иран не спазват Парижкото споразумение? И какъв е отговора на Европейската комисия от страна на Европейския съюз да съживим тафта, връщането на тафта зомби, със същите притеснения, със същата неяснота за земеделието, за сътрудничеството, за вноса на, на газ? Един и същ проблем, а решението, което се предлага е същото. А това бе отхвърлено. Тафта отдавна я отхвърлихме. И не може сега да ни я вкарвате отново през прозореца, след като я изхвърлихме през вратата. Това е една а, недобра политика. Благодаря. С това приключваме обясненията на вота по тази точка за преговорите между САЩ и Европейския съюз и има едно обяснение на вод за ситуацията в Никорагуа. Орбан Креспо има думата. Благодаря, господин председател. От началото на протестите в Никарагуа имаше повече от, 60, от 70, 76 убити и повече от 800 ранени. Ние искаме независими разследвания за това тези, които са отговорни за тези престъпления, да бъдат подведени под отговорност, защото се нарушават човешките права в страната. Нека всички гласове бъдат чути. Нека всички политически затворници бъдат освободени. Парамилитар, милитар, паравоенните групи трябва да бъдат разпуснати и да бъде осигурена свободата на медиите и свободата на изразяването. Знаем, че това е пътят към политически преход на страни, които искат да тръгнат по пътя на демокрацията, демокрация без репресии. Благодаря. С това приключваме по обяснение, с обясненията на вода по Никарагуа. Преминаваме към доклада Теохарос и господин Камбош. Целите за устойчиво развитие. Госпожа Мейер има думата. Благодаря, господин председател. Основен принцип на тези цели за устойчиво развитие е, че те са универсални и че всички държави трябва да дадат своят дан, за да се изпълнят те. Притеснявам се, че се проваляме. Ето сега, какво може да се купи? Различни продукти, мляко, сос за макарони, сирене с различен происход – Говорим за изкореняване на глада, говорим за е, система от цветове за класификация на продуктите. Каквото и да правим обаче, едно от пет деца в е, Великобритания живее в е, семейство, в което няма достатъчно храна. Имаме 4 години, за да решим какво да правим с е, целите. Време е да се действа. Благодаря, госпожа Майер. А сега последният оратор, госпожа Ворд. Целите за устойчиво развитие са един ангажимент да трансформираме света, така че бъдещите поколения да живеят в хармония и мир в един равен свят без бедност, където се опазва околната среда. И 17-те цели посочват спешни въпроси, които трябва да бъдат решени – много се радвам, че нашата работа подчерта, че те са легитимни като стандарт за економиките. Економическото и устойчивото развитие трябва да ръват ръка за ръка. Растежът не може да се разбира само като растеж на БВП. Що се отнася до четвърта цел – качествено образование, трябва да заклеймя това, което причиниха съкръщенията на бюджетите върху образованието. Качеството образование е най-добрата инвестиция, която може да направи едно правителство. А образованието бе засегнато най-много, когато започнаха бюджетните съкръщения. Тези цели са включени в по-общите стратегии на Европейския съюз сега, но излизането на Обединеното кралство дава възможност на консервативното правителство да игнорира економическите политики на Съюза, които призовават за инвестиции в публични услуги, включително образование. Благодаря, госпожо Ворд. С това приключваме обяснението на Волта по този доклад. С това изчерпахме дневния ред до тук. Желая ви приятен апетит. Ще продължим в 3 часа.

dear president Започваме отново с нашето заседание. Протоколите от предходните заседания са налични. Е, ако нямате възражение, ще бъдат прияти. Приема се и дневния ред. Преминаваме към следващия. Та точка устен въпрос към комисията относно правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите. Господин Флак и колектив. Госпожа Еви, която е, проекто, която е автор на въпроса, има думата първа. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, проучвания показват, че е, рибите са същества, които имат е, усещания и могат е, да изпитват емоции. Затова отношението към тях трябва да бъде и съответно. Но ние винаги сме ги подценявали и не сме е, предвидели за тях гаранции за хуманно отношение, каквито има предвидени за други животни. Те са едни от е, съществата, които са най-експлуатирани, така да се каже. Огромни е, е, е броя на улавяните на живо живеещи риби, а и отглеждане в условията на аквакултура. Дори не можем да си представим колко огромен е този брой. Законодателството за хуманно отношение към рибите не е уредено. Реално изоставаме много спрямо разписани правила за отношение към други животни а, и недоброто изпълнение на вече съществуващи регламенти има своето отношение, като например разпоредбите за транспорта и други. Фактът, че е, комисията не действа, не може. Не, ние не можем да приемаме факта, че комисията не действа. В Европа трябва да има достатъчно високи нива на изисквания Страните членки трябва да изискват поне доброволни е, начинания от е, индустрията, но не е направено кой знае колко. Затова комисията трябва да изиска да има единни правила за, отношение, за хуманно отношение към рибите. Благодаря, госпожо Еви. Комисар Милица от името на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, действително рибите са усещащи същества. Разбира се, те са различни от другите отглеждани е, животни, но те също страдат, чувстват болка. Това е отправната точка за днешната ни дискусия. Разбирам, че има все по-голямо безпокойство за хуманното отношение към отглежданите в стопанства риби. Има нарастване на търсенето, затова има интензивно отглеждане на някои видове риби в Европа. Тъй като производственият процес се интензифицира, създават се нови проблеми, които са свързани с хуманното отношение към животните, като се има предвид, че хората искат етично произвеждани храни. Затова се питаме защо комисията все още не е предложила законодателен акт относно хуманното отношение към отглежданите в аквакултурата риби. Законодателството в областта на хуманното отношение към животните обхваща различни аспекти на отглежданите в аквакултурата риби, свързани с транспортирането им прочие. Комисията гледа сериозно на хуманното отношение към рибите. Особено по време на мандата на настоящата комисия е направено доста в това отношение. На базата на стратегията от 2012 година за защита и хуманно отношение към животните, комисията възложи цялостно проучване за хуманното отношение към рибите по време на транспортирането им и на умъртвяването им. Има проучване, което посочва, че в анализираните държави транспортирането на рибите съответства на международните стандарти – на Международната организация по здравето на животното. Това е организацията, която определя стандартите в областта на хуманното отношение към животните. Освен това, проучването посочва, че има какво да се подобри, когато става думата за омъртвяване на определени видове риби. През март 2018 е, на базата на това проучване комисията излезе с доклад е, относно възможността да бъдат въведени известни изисквания за защита на рибите е, по време на омъртвяването. Прави се изводът, че на този етап не могат неудачно да се предлагат особени изисквания към хуманното отношение към рибите при умъртвяване. Разбира се, този въпрос може да се разреши по-добре на доброволна основа. Това е заключението, което се базира на разбирането, че през последните години този сектор е направил подобрения в това отношение. И така ние вървим във вярната посока. В частност, бих искал да подчертая доста важни елементи, които трябва да имаме предвид, когато обсъждаме този въпрос. Първо, европейската аквакултура е сравнително нов сектор в сравнение с другите сектори. за това все още е в развитие и въпроса за командното отношение на животните в тази сфера. Например, е, хуманното е, отношение трябва да отчита биологичната разлика между различните видове риби. Това изисква значителни усилия в научно-изследователската и развойна дейност. Освен това, този сектор е, е различен по мащаби и географско покритие. Има разнообразни практики, които се прилагат от държавите членки. В този контекст един хармонизиран подход може да се окаже много по-сложна задача, отколкото изглежда на пръв поглед. Като се има предвид това, считам, че държавите членки може би би трябвало да развият добри практики в национален контекст. Въпреки това, Европейската комисия продължава да работи за хуманното отношение към рибите в аквакултурата. Нека да посоча конкретни примери в това отношение. През 2018 година въпросът за хуманното отношение към рибите беше част от дневния ред на две заседания на платформата за хуманно отношение към животните, в които очакват всички заинтересовани страни от Европейския съюз, които работят в тази сфера. През ноември Сметната палата излезе със специален доклад за хуманното отношение към животните, където се съдържа препоръка да се направи оценка на стратегията. По-късно тази година Европейската комисия ще направи оценка на стратегията. Мога да ви уверя, че въпроса за хуманното отношение към рибите в аквакултурата ще бъде част от това проучване. Междувременно комисията ще продължи да следи положението и ще насърчава диалога между заинтересованите страни по тези въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, комисарио Мимица. Господин Поспешил за една минута. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Аз съм един от подписалите този устен въпрос относно аквакултурите и защитата на рибите. Не съм много доволен от вашия отговор. Той беше твърде общ. Виждаме, че на практика ние нямаме законодателни норми, които да уреждат третирането на рибите като същества с усещания – Иначе сме говорили за различните норми за транспортиране на животните в парламента. Ето мината есен говорихме също така за животните, които се отглеждат в клетки в Европа. Но при рибите, за разлика от бозайниците, комисията не е направила много и мисля, че трябва да следи по-отблизо, тъй като Рибите имат усещания и когато ги транспортираме, трябва да се отнасяме хуманно. Мисля, че вашият отговор беше твърде общ. Надявам се следващия път да е по-конкретен. Благодаря на колегата Поспишил. Колегата Мамикинс. Скъпи е, колеги, морала на хората може да бъде оценен по отношението им към животните. Европейският съюз все още няма механизъм за защита на рибите и хуманно отношение. Имаме добри практики, от които комисията може да се възползва, за да се подобри положението. Много съмнителни практики е, има в сектора на аквакултурата, при транспорта, при е, създаване на стрес, начина на убиване и така нататък. Потребителите трябва да са сигурни, че рибата, която стига до техната трапеза, е отгледана по добър начин. Надявам се, че комисията ще направи консултация с заинтересуваните страни и ще изготви пътна карта. Регламента от 2005 и 2009 не гарантират вече достатъчно високо ниво на хуманно отношение. Нека да се търсят европейски изисквания в това отношение. Въпросът налага и гъвкавост, защото някои практики, които са добри за някои видове риби, може да не са удачни за други. Затова трябва да има и предписващи стандарти, които освен това не може да се отнасяме еднакво към огромните аква стопанства а, на отглеждане на риби за аквакултури и малки про, производители. Интензивното отглеждане поражда и е, болести. Предвижда се да се увеличи е, производството. Аквакултурите са един от най-бързо разящите сектори на производството на храни и ние трябва да вземем съответните мерки. Благодаря, господин Мамикинс. Господин Яковчич. Благодаря, господин председател, господин комисар. Харватия също е сред страните, които имат дълъг опит в селското стопанство и рибното стопанство – В Истрия, в частност, ние отглеждаме риби, както и миди. И зная какви усилия полагат компаниите, за да покажат, че ги е грижа за хуманното отношение към тези видове. Трябва да подчертаем, че несъмено отглеждането на животни, на риби, ще продължи да бъде източник на храни в бъдеще. И трябва също да имаме предвид, че се влушава средата, естествената среда, в която се развиват рибите, океаните, моретата се замърсяват, затова те ще се отглеждат все по-често в аквакултура, но трябва да са при условия, които да са достойни за нашето съвремие. Затова аз приветствам усилията, които се полагат чрез този въпрос, който е задан по време на транспортирането, на отглеждането, през целия живот на рибите, да се прилага една обща система за грижи в целия Европейския съюз и в страните партньори, така че да се отглеждат тези риби при хуманни условия. Благодаря, колега Яковчич. Госпожа Мец има думата. Ще говоря френски. Най-голямото предизвикателство не са рибите, нито практиките. Альтернативите ги има. Но ние всички вземаме политически решения и това е важно и за тези, които ни слушат. Необходимо е рибите да се разглеждат в цялата им сложност, както и други видове. Те също могат да създават връзки, те също страдат от болката, но в аквакултурата виждаме, че милиони риби биват третирани като вещи. А те също страдат от паразити, от болести, от липса на кислород. Третират ги с хормони. Освен това, те са в е, много ограничени пространства и започват да се самонараняват – а когато водата изведнъж изтече, тогава се задушават. Това са същества с усещания, много по-сложни, отколкото си мислим. Трябва да ги третираме достойно. Затова настоявам комисията да предложи нов текст, който да отразява сегашната жестока реалност в аквакултурата и да подходи научно към тези прекрасни същества рибите. Много благодаря. Благодаря на колегата Мец, колегата Ек. E благодаря, господин председател. 1,7 милиона броя екземпляри се убиват в стопанствата за аквакултура по ужасен начин. Комисията, съвета, парламента не взима отношение. Смятаме, че са нищи същества, но това определено не се подкрепя от научните изследвания. За това трябва да има и съответните правила. Тук реално се извършва мъчение на животните, което на хартия е престъпление. Обръщаме се с апел към вас, господин комисар. Прекратете тези практики. Нека да има поне минимални стандарти. Благодаря на господин Ек, госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Говоря от името на групата 5 звезди. 69% от европейските граждани искат по-добра защита на рибите в сравнение с това, което се наблюдава сега. Те трябва да имат същото ниво на закрина, на каквото се радват останалите животни. Идеята е, че те могат да изпитват болка, е важен елемент, що се отнася до отношението към рибите и комисията не може да пренебрегва повече тези факто, факти. Въпроси, които се отнасят и до общественото здраве, са важни за обсъждане, защото риби, които се отглеждат в замърсени пространства, без достатъчно пространство, където се използват химически вещества, не са особено здравословни. Също има замърсяване на естествената среда в близост до инсталациите за аквакултура, което влияе на биологичното разнообразие. Очевидно е, че комисията трябва да направи повече. Не съм удовлетворена от отговора, който беше даден от комисията. Искаме да се направи повече, като започнем с по-строги правила, които да се прилагат адекватно. Също да се сложи край на стресирането на рибите, тъй като това се отразява и върху нас. Рибите, отглеждани в аквакултурата, трябва да имат, да се радват на подходящо хуманно отношение, да се избягва стресирането им. Жалко е, че нямаме политическа резолюция по този въпрос, за да се отчете това, което днес обсъждаме. Благодаря, госпожо Еви. Следващият оратор – господин Елисън. Благодаря ви, господин председател. Моята партия излезе с инициатива, защото 2010 година ние създадохме в Холандия тъй наречената полиция за животните. Тя следи тези, които не се грижат за животните или им причиняват излишно страдание – и ние виждаме, че престъпленията срещу животните са се увеличили многократно през последните години, но сега хората могат да ни се обадят на горещата линия и да уведомят, че има лошо отношение към животни. Стотици сега са се включили в тази битка срещу лошото отношение към животните. Броят на жалбите е нараснал все повече хора, които си го позволяват, попадат под ударите на закона и това е добре. Ето, можем да покажем на комисията, че някои държави членки биха могли да послужат за пример. Ясно е, че има още какво да се подобрява, но поне сме положили основите. Това не се случва много често, но сега ще похваля комисията, като че ли ви е най-сетне – разбрахте, че не можете всичко да се решава в Брюксел или Страсбург и така трябва и да бъде. Холандските е, гласоподаватели решават какви да са правилата за животните. Това е национална компетентност и вие не бива да се месите. Националните парламенти е, са чудесно подготвени да се справят с тази тема. Разбира се, нямаме нищо против да споделяме добрите практики, но зачитайте суверенитета на държавите членки. Нека самите държави да решават какви мерки ще въведат. Благодаря, господин Елисън. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. В моята страна се използват много рибите. Това е национален символ, затова ни вълнува тази тема. Това е съществен въпрос. Какъв модел на отглеждане на риби искаме? Дали устойчив, интензивно или екстензивно отглеждане? Ние сме за екстензивното отглеждане, тъй като интензивното отглеждане на риби не отговаря на условията за здравословно отглеждане на рибите, защото се използват антибиотици, използват се хормони, които водят до стресиране на рибите. Те бързо се улавят също и умъртвяват, за да задоволят търсенето. Това са резултатите от екстензивното отглеждане на риби. Отглеждат се тези риби в изкуствени условия. Това създава и работни места. Европейския съюз трябва да насърчава командното отношение към рибите, да насърчава друг тип модел на отглеждане, да не се допуска използване на антибиотици и други вещества, които водят до стресиране на рибите, които да водят до поставяне на такива устни въпроси като днешния. Благодаря, госпожо Миранда. Госпожа Хазекамп има думата. Рибите могат да усещат и болка, и стрес в е, европейския сектор на аквакултурите, което всъщност е интензивно отглеждане на риби, те страдат изключително много. Над 1 милиард екземпляри се убиват на година и по изключително е, жесток начин когато е, ги уловят е, живи, те е, прекарват в ужасни условия часове преди да умрат. Комисията твърди, че иска да прекрати тези практики, но нищо такова не се случва. Много ниско е нивото на отношението, на хуманното отношение към рибите в Европа. Е, Лип... Няма никакви изисквания за това и защитата за тези животни е много ниска. Благодаря. Сега господин Кели, спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Мисля, че този въпрос трябва да бъде обсъден наистина. Както каза почитаемия колега, това е важен въпрос. Аз се радвам, че сега е повдигнат. Комисията е направила своите проучвания през последните пет години, за което трябва да ги похваля. Мисля, че нашият ирландски колега също със сигурност имаше много важна роля. Няма съмнение, че ежегодно Търсенето на риба се увеличава, но рибата се отглежда все повече в рибни стопанства. Следователно, ние трябва много да внимаваме да се прилагат най-високите стандарти и също така, както каза и комисията, трябва да знаем какво се случва, когато рибата се превозва до фабриките, дали не я убиват, дали не е подложена на твърде голямо страдание. Благодаря. Благодаря на колегата Кели. Сърдечно благодаря, председателю. Уважаеми колеги, нека да поздравим колегата за повдигнатия много важен въпрос. Той ни дава много отговори. Зата на Европейския парламент дебатираме, обсъждаме за чувствата, емоциите, нараняването на рибите и после се питаме защо има и сериозен скептицизъм в част от гражданите на европейския съюз. когато те наблюдават този дебат за тях може би ще бъде изключително интересно и важно да научат какви са точно емоциите на рибите в е, даден момент. и тогава те си задават въпроса защо плащат данъци и с техните данъци какво правим ние в тази зала? занимаваме се с чувства емоции е, на риби. сигурно е полезно аз бих наблегнал повече на е, интересите на правата на очакванията на нашите съграждани да работим за тяхното благосъстояние и за техния начин на живот а не толкова да се интересуваме от емоции на риби. благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Джамбански. С това приключваме е, процедурата по спонтанни изказвания и отново давам думата на комисар Нимица. Господин председател, уважаеми господа депутати, с много голям интерес изслушах дискусията. Благодаря за вашите становища. Действително, е, добруването на отглежданите риби има много сериозни предизвикателства пред себе си и следва да го обсъдим. От тук нататък какво следва? Трябва да се увеличат и проучванията, за да разберем е, състоянието на различните видове. Освен това, трябва да отчитаме и различните производствени системи в Европа, голямите индустриални стопанства и средни и малки такива. Трябва да се работи и с заинтересуваните неправителствени организации и научната общност, да се търси диалог и устойчиви е, решения на проблемите на аквакултурата проблеми, свързани с използване на антибиотици за хуманно отношение, здравето на животните и така нататък. Хуманното отношение към животните трябва да е принцип, който се застъпва от дългосрочната стратегия за развитие на сектора на аквакултурите. До година ще има оценка на стратегията за хуманно отношение към животните – и оттам ще започнем да изграждаме и нови инициативи, включително за отглеждани в стопанства риби. Нека да ви уверя, че комисията ще продължава с голям интерес да наблюдава въпроса и да насърчава заинтересуваните страни да си сътрудничат в търсенето на подобрения. Благодаря на господин комисар Мимица. С това Приключваме дебата по тази точка. Сега ще разгледаме въпроса с искане за писмен отговор за основните права на хората от африкански происход. Госпожа Кенги е първа. президенте. Благодаря, господин председател. Днешният дебат е посветен на основните права на европейски граждани от африкански происход. За мен е важно, че тези хора често се оказват в изолация. Аз бих искала в изказването си да успея да го обясня – пред членовете и на комисията, и на парламента, и пред гражданите. Трябва нещо да се направи. Важно е, защото това ще определи начина на отнасяне и в бъдещата ни парламентарна работа. Първо, нека подчертая добрата атмосфера в комисия Либе – ние стигнахме до съгласие по последния вариант на тази резолюция и тя ще бъде разгледана в пленарна зала на следващото ни заседание тук. Благодарение на ефективната и ефикасна работа на Клод Мораес, ние успяхме да съчетаем различните мнения в тази резолюция. Разбира се, имаше и трудности, имаше и разногласия – Говорихме и за приноса на хората от африкански происход в Европа. Говорихме също така и за необходимостта африкански произведения на изкуството и културата да бъдат върнати в африканските им страни по происход. Мисля, че трябва да се обърне специално внимание също така и на въпроса за пълноправните възможности за гражданство на тези хора. Струва ми се, че е справедливо да се каже, на всички нас ни харесва окончателният вариант на резолюцията. Още веднъж благодаря на всички. А сега по по-общите въпроси, нека да кажа кои са основните принципи, които се водихме. Справедливо социално интегриране, равенство на хората от африкански происход. Според мен тези въпроси трябва да се поставят в контекста на основните права на тази група. По този начин трябва да няма никакво съмнение, че тези хора имат право на своето достоинство и това трябва да води политическите разисквания. Фактът, че днес в Европа след векове теории за идентичността, хората от африкански происход са все още подложени на дискриминация. Те страдат от неща, които са немислими за някой от нас. Агенцията по основните права доказа, че в европейското общество непрекъснато има примери за расизъм срещу хората от африкански происход. Расизъм, ксенофобия. Хората от африкански происход често са докарани до ръба като нито един обществен слой не е изключен. Ние трябва да говорим за правата на достоен труд, на образование. В някои части на Европа, като Чили, има едно отстъпление назад към апартейда и обучение в отделни класове. В комисия Либе ние говорихме и за историческите връзки между европейските държави и африканските страни. Всъщност, ние дори сме свидетели на съвременно робство, на явления по-типични за средновековието. Дори в Европейския парламент и в цялото общество темата миграция непрекъснато е на дневен ред. Мисля, че целият въпрос за пълноценни права на гражданство на хората от африкански происход в Европа трябва да се разгледа, да се види сложността, да се намерят решения – някои от моите колеги се очудват, че в Европа говорим за расизъм, смятат, че него го има само в САЩ. но всъщност виждаме, че тези идеи стигат дори и до правителствата. Много благодаря от името на комисията колегата Домбровски. Господин председател, уважаеми депутати, Искам да благодаря комисията Либе за това, че обръща внимание на тази тема. Комисията е обезпокоена от високата степен на дискриминация, така както се съобщава, което засяга лицата от африкански происход е, в Европа. Това го показват изследвания на Европейската агенция по основните права. Има Афро фобия, срещу която трябва да се борим и това е част от политиката на Комисията за борба срещу дискриминацията, което е приоритет за нас. Има редица мерки, които са предвидени, например непрекъснато следение на транспонирането и прилагането на законодателството, директивата за расово равенство и други. През изминалите години работим усърдно с националните власти за ефективното изпълнение на законодателството с акцент върху праводействие на престъпления от омраза, също език на омразата и други. Излязохме с нови насоки по изпълнението на европейското рамково решение срещу расизма, което дава повече възможности на правоприлагащите органи за противодействие на престъпления от омраза. Също се борим срещу езика на омразата онлайн. Работим за постигане на конкретни резултати на място. Всички тези инициативи имат за цел да се противодейства на афрофобията и расизма срещу чернокожите лица. Следвайки тематична дискусия на срещата на високо равнище за борба срещу расизъм и други видове нетолерантност, публикувахме документ през декември. В този документ се съдържа обзор на основните въпроси, които бяха повдигнати от заинтересованите страни относно дискриминацията, на която са подложени граждани от африкански происход. Целта е да се борим ефективно срещу тяхното изключване. Надяваме се, че този документ може да получи, послужи като важен инструмент на национално европейско ниво за всички заинтересовани страни. Очаквам днешния дебат и идеите на Европейския парламент, които ще намерят своя израз, израз в резолюция. Благодаря, комисарио Домбровскис. Сега за минута и половина господин Фария има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. не обяви това десетилетие за десетилетието на хората с, с африкански происход но те все още са жертва на дискриминация, на безработица и в никакъв случай не сме преодоляли тези явления. Това е позорно. Тези хора са особено уязвими и економически и социално – в полицията има безкрайно примери за насилие над тези лица. Нарушават или им се ограничават правата, когато търсят националност в европейски страни трябва да се разработят национални стратегии за интегриране на е, лицата от африкански происход, да се борим с афрофобията. Не можем да оставаме пасивно ни при е, примерите за толкова дискриминация на признака раса. Не следва да има дискриминация, дискриминация извинете, при достъпа до е, работа и здравоопазване. Госпожа Киенге сега има думата. Благодаря. Господин председателю, позволете ми да напомня на колегите, че расизмът е, е незаконен – освен това, трябва да имаме предвид, че има и ново възприятие, свързано с презумцията за виновност, което обхваща обществото поради стереотрипи, от които се ръководят хората. Така че това продължава да е сред нас. Много граждани от африканския происход в Европа са изложени на а, лошо отношение – Понякога е трудно да се обсъждат те с лицата, които са жертва на расизъм и ксенофобия, тъй като се насажда чувството за вина. Хората често се чувстват изключени или пренебрегвани, само защото имат по-различен цвят на кожата. Това, което можем да отбележим, е, че силите за сигурност, полицейските сили също изглежда са възприели това усещане за презумпция за виновност. Извършват се по-чести проверки, на които са подложени лицата от африкански происход, въпреки че имат лични карти, в които се посочва какъв е происходът им, те са обект на лошо отношение доста често. Има също и расистски, вербални атаки срещу тях. Това не бива да се допуска в цял свят. Благодаря, госпожа Кенге. Господин Юрик. Господин председател, идеологията в Европейския съюз по-настоящем е някакъв културен марксизъм, доколкото идеята за дискриминация замества тази за експлоатация. За това се говори непрекъснато за расизъм, за дискриминирани групи, непрекъснато се търсят такива групи и това води само до социален антагонизъм. Не бива да се върви по този път, защото въвеждането на специални норми не може да характеризира едно здравословно общество. Би трябвало по-скоро да се приемат закони, правила, които да са достатъчно строги и да бъдат изпълнявани, като разбира се отразяват и нашите християнски принципи а не да се провокират социални конфликти. Благодаря на колегата Юрек, колегата Яковчич. Президент Нохаймал. Сви знаме да живемо u време... Благодаря, господин председател. Ние сме наясно, че живеем в е, времена, когато е, расте и популизма, и омразата и е съвсем естествено да се говорят неверни неща. Надига се и национализмът, хомофобията става все по-видима, афрофобията също. И в един такъв момент президентът, председателят на Европейският парламент, нашият председател, говори за събития, които са се случили а, по времето на Мусолини и омалуважава ги. Нека да си зададем въпроса. А, хората трябва да се мразят един друг заради а, расата си, цвета на кожата си. Госпожа Кенге зададе отличен въпрос. Искам да съм наивен Искам да живея в иллюзии, но искам да вярвам, че има шанс за нашата планета. А именно нещо, за което се боря и бидейки член на Европейския парламент. Европейските ценности, толерантност и търпимост. Благодаря. Госпожа Вържия. Благодаря, господин председател. За първи път в този, тази зала ние говорим за афрофобията. Расизъм възоснова на цвета на кожата. Това са наследници, някои на мигранти, други са европейци вече няколко поколения, други живеят в задморските ни територии. Въпреки това, за тях се говори като хора с определен цвят на кожата. Да не говорим, че Африканския континент има дълга история на насилие, колониализъм, неоколониализъм. Да не говорим за политиката към мигрантите на юг от Сахара. За това ние трябва да говорим без табута, да говорим за новите предразсъдъци и престъпления срещу човечеството – не може този расизъм да се увековечава дори и в институциите. Трябва да приемем Всеобщата декларация за правата на човека, в която изрично принципът на равенството се подчертава. Благодаря. Благодаря на колегата Вержия, колегата Поспишил. Е Благодаря. Аз също съм съвносител на този устен въпрос към комисията. Както беше казано, това е много важна тема. Борбата срещу расизма, ксенофобията и защитата на европейски граждани от африкански происход, които са подложени на дискриминация. Това е много важна тема, която изисква още едно обсъждане, може би, и то не в четвъртък след Следващия парламент, следващата комисия трябва да обърнат повече внимание на този въпрос. Разбирам, че комисията въпреки че е предприела някои действия, едва ли ще направи нещо повече сега, но следващата комисия трябва да бъде по-строга по отношение на расизма и ксенофобията. И да се не допуска изключване на тези уязвими лица от обществото. Допускането на подобно нещо в европейското общество, проявите на, на расизъм не е приемливо. Често жертви на тях са лицата от африкански происход. Комисията трябва да обърне внимание на този въпрос и институционално и финансово. Благодаря ви. Благодаря, колега Поспешел. Колегата Джамбаски за една минута. уважаеми колеги! интересен е въпросът за основните права на хората от африка в европа. това сигурно е много важен въпрос засяга теми които много трябва да бъдат дискутирани. само че за мен като представител на българската нация в европейския парламент са много важни и много видими правата и законните интереси например на българските граждани петстотин хиляди от тях които ще бъдат принудени да емигрират в западна европа ако се случи пакетът мобилност или пакетът макрон. така че аз не възразявам левичарите в цяла европа и в този европарламент да си намират проблеми и да се борят с тях. живеем в свободни общества всеки има право да води своите политически битки. но в края на краищата въпросите на гражданите на държавите от африка трябва да бъдат въпроси на държавите от африка. ние представителите на европейски държави трябва да се грижим за правата и законните интереси на своите граждани. благодаря ви за вниманието. Благодаря на колегата Джамбазки. Спонтанни изказвания господин Кели. Много е важна темата и много се радвам, че обсъждаме днес. Хората се развиват все е, повече, но като че ли стават все по-нетолерантни. Много интересно е защо се случва това. Има проучвания, които показват, че иначе и че именно така. Европейския парламент иска е, справедливост, равнопоставеност за всички в Европа, особено за хората от африкански происход. Те не би следвало да са обект на престъпления на омраза, речта на омразата и особено сега при спортни събития хора от африкански происход е, получават обиди само заради цвета на кожата си. Европейските институции могат да бъдат водещи и ние трябва да искаме да не се прави разлика мъже, жени, е, европейци, африканци. Äh, Госпожа Ворд има думата. За съжаление, расизмът е, все още е реалност в Европа. Има ширеща се дискриминация срещу лица от африкански происход. Е, чернокожите е, жени, ЛГБТ хората са изправени особено пред лошо положение тъй като те страдат от множествена дискриминация, базирана на пола и на принадлежност към определена раса. Нещата се осложняват, когато говорим за транс жените, които са и чернокожи, които са подложени насилие. Расизмът в Европа носи корените си от столетия насам. сам от колониализма и продължава да съществува и днес, както се вижда и в днешния дебат. Международният ден за борба с расовата дискриминация наближава и се надявам, че хората ще излеждат на улиците и настояват да се сложи край на това. Господин Джамбаски трябва да разбере, че всички ние всички ние имаме едно ДНК. Благодаря ви, госпожо Лорд. Заключение, господин Созняч. Благодаря ви. Аз бях любопитен да разбера за какво става дума в този дебат, но вече не разбирам. Всички оратори използват едни и същи общи фрази. Същевременно никой не навлиза в детайла. Казва се, че проблемът става все по-лош, расизма, дискриминацията а, нарастват, възхваляват се различните групи, но къде са конкретните факти? На каква основа всъщност вие е, запълвате нашето време с такъв вид дебат? Може би той е по-скоро маргинален. Е, по-скоро вие търсите капитал за бъдещите избори. Благодаря, колега Соснирц. Приемате ли синя карта от госпожа Кинги? Госпожа Кинги. Благодаря ви. Много кратък въпрос. Бих искала колегата да признае пред всички нас, че хората от африкански происход също са част от Европа и след като е така, трябва да говорим за тях. Моля да ми отговорите. Разбира се, че те са част от европейското общество. Те имат своите права, имат право да участват в дебата. Аз не съм казал нищо различно. Госпожа Вержия с синя карта. Не става дума за синя карта, просто процедурен въпрос. Нашата колежка а, сравнява въпросите с, а, на расизма с а, перверзност. Това е скандално. А, редно е да слушате какво се казва и да реагирате.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 Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за вашите изказвания. Ние ще ги отчетем. Нека да повторя, че комисията има ангажимент да подсили всички е, инструменти и мерки е, за справяне с явленията е, дискриминация и нетолерантност към лицата от африкански происход. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата. Ще гласуваме на следващата мини заседание. Протоколът ще ви бъде предоставен на следващото пленарно заседание. Резолюциите с съответните изменения ще бъдат е, изпратени на съответните инстанции. Благодаря на колегите, които останаха до последно. Благодаря на персонала и на преводачите. Приятна останал част от седмицата и приятно пътуване до вкъщи.